Okay, um... Добър ден на всички. Добре дошли на изслушването, наречено Жените и кризата, посветено на економическата криза, на равенството на половете. Много се радвам, че тук има толкова хора. Мисля, че направо можем да преминем към първия оратор. Много се радвам, че тук сред нас е господин Джани Питела, заместник-председател на Европейския парламент. Той ще направи изказване сега. Заповядайте. Уважаеми депутати, уважаеми господин председателю Майкъл Густавсон, Микеле на италиански. Много се радвам, да ви приветствам с добре дошли от името на председателя Мартин Шулц. Днес, когато отбелязваме Международния ден на жената. Добре дошли, най-сърдечно и добре дошли най-вече на всички дами в залата. За мен е чест да открия честването на Международния ден на жената в Европейския парламент. Това честване е организирано от Комисията по правата на жените и равенството на половете с подкрепата на Дирекцията за връзки с националните парламенти. Радвам се, че тук има толкова представители на националните парламенти. След укрепването на позицията на националните парламенти във връзка с влизането в сила на Лисабонския договор, нашето сътрудничество се задълбочи. През 2013 година честването на Международния ден на жената ще постави ударението върху ответната реакция на кризата от страна на жените. Ето защо днес вие имате уникална възможност да обсъдите ситуацията на жените и да обмените най-добри практики. Дебати от този род са особено важни с оглед на равенството на половете. То като че ли остава на заден план в тази економическа и финансова криза. Както всички добре знаете, от 2008 година на сам Европейския съюз е изправен пред най-сериозната економическа и финансова криза от депресия през 30-те години. И има отрицателни последици за всички граждани на Съюза, но най-вече за жените и защитата на техните права. Повишава се безработицата, има мерки за крайни економии, намаляват се публичните средства. Всички тези последици засягат пряко жените. Освен това, кризата влуши още повече положението с насилието срещу жените. То се разраства и в домовете, и на работното място, и на улицата. Европейския съюз и Европейския парламент в частност следи какво се случва с жените в Европа. В една своя резолюция Европейския парламент подчерта, че трябва да се укрепи равенството на половете с оглед по-лесното излизане от кризата. На 19 февруари Комисията по правата на жените прие предложение за резолюция по тази тема – там се подчертава, че економическата криза оказва малко по-различно въздействие върху жените. Жените бяха по-засегнати в втория етап на кризата, която се характеризира с намаляване на публичните разходи. По отношение на действията на ниво държави членки и Европейски съюз, трябва да кажа, че трябва да има конкретни мерки за справяне с затрудненията в живота на жените. Във време на криза е изключително важно да се даде възможност за осъществяване на политики и приоритети. Кризата трябва да се използва като възможност за ускоряване на промените в обществото и структурните промени. Очаквам с нетърпение ползотворните разговори, които ще се проведат днес. Благодаря ви за проявения интерес и за това, че присъствате в залата. Благодаря ви. Много благодаря, господин Питела. За нас е чест, че дойдохте и се изказахте. Много се радваме на вашето присъствие. Благодаря ви още веднъж. И така, преминаваме нататък. В началото трябва да кажа, че за първи път Международният ден на жените беше отбелязан през 1911 година в Австрия, Дания, Швеция и някои други страни повече от 1 милион души тогава се присъединиха в една кампания за равни права на жените и срещу дискриминацията. За Европейския парламент Международният ден на жената е възможност за политически диалог на европейско ниво. Освен това, сега имаме възможност да представим работата на Европейския парламент на гражданите. Като се има предвид економическата криза в Европейския съюз и трудностите пред държавите членки, таз годишното честване на Деня на жените ни дава възможност да обсъдим въздействието на кризата върху жените, а то е много сериозно и да се опитаме да намерим изход от проблемите, като обменим най-добри практики и опит. Искам да благодаря на всички оратори, които ще се изкажат днес. Благодаря ви предварително за това, че ще дадете своя принос. Много се радваме, че приехте нашата покана. Искам да благодаря на госпожа Моран Шартие за присъствието и тя е докладчик по един много важен доклад, прият миналата миналата седмица, миналия месец по-скоро, в Комисията по правата на жените. Той ще бъде представен другата седмица на парламентарната сесия в Страсбург. Госпожа Шартие представя различните въздействия на кризата върху живота на жените и търси изходи от проблемите, като не забравя естествено правата на жените и равенството на половете. За съжаление, господин Андор не можа да се присъедини към нас днес, но темата, която обсъждаме е толкова важна, че той искаше да се обърне към вас и да ви представи позицията на комисията. Това ще стане чрез видеосъобщение. То ще бъде излъчено малко по-късно. Както вече казах, събрали сме се на едно междупарламентарно заседание. Ето защо с удоволствие искам да приветствам колегите от националните парламенти тук в Брюксел. Радвам се, че сте тук. С влизането в сила на Лисабонския договор, националните парламенти получиха важна роля в законодателния процес на Съюза. Знаете за протоколи 1 и 2, номер 1 и 2 в договора. Диалога между националните парламенти и Европейския парламент се засили, като ударението пада върху зачитането на принципа на субсидиарността и системата за ранно предупреждение – ето защо регулярният диалог между нашите парламенти е с изключителна важност. Днес ще обсъдим финансовата и економическата криза и въздействието и върху жените. Ще чуем мнението на успелите жени. Желая на всички един успешен и интересен семинар няколко е, данни, няколко важни съобщения от моя страна. Ще говоря на шведски. Ако не разбирате шведски, моля ви да си сложите слушалките. Преминавам на шведски. Днешният ден е разделен на три части – След всяка експертна дискусия ще дадем възможност на всички да задават въпроси към експертите. Първата възможност за изказвания ще бъде малко по-кратка. Ще дадем възможност за кратки въпроси. След втората експертна дискусия ще имате възможност за малко по-дълги изказвания, но така или иначе всеки, който иска да се изкаже, ще има възможност да го направи. Моля да се придържате към 3 минути. Всеки ще получи 3 минути за въпрос или коментар. Ще съставям списък с желаящите да зададат въпрос или да се изкажат, за да ви включим в този списък, трябва да попълните картите, които са пред вас. Така ще заявите своето желание да се изкажете. Мисля, че това бяха съобщенията с практически характер, които исках да ви е, кажа. И така преминаваме към първата експертна дискусия. Имаме трима експерти, ще караме подред. Започваме с госпожа Силвия Лоуби, която е професор по социология в университета Ланкастър. Разполагате с 10 минути за вашата презентация. Заповядайте, 10 минути. I'm here today to speak about the financial... Днес съм сред вас, за да кажа няколко думи за финансовата и економическа криза и отговорът на жените на тази криза. Ще разгледам този въпрос във връзка с пет основни въпроса. Във връзка с взимането на решение и отношението, и връзката му с половете, не е равните въздействия на кризата върху половете, отношението върху половете, на мерките за бюджетни економии, стратегиите за <clears throat> економическите стратегии и на последно място стратегията за равнопоставеност на половете. Започваме с процеса на взимане на решение – Процесът на вземане на решение в финансовият сектор се е изцяло, почти изцяло в ръчете на мъжете. По този начин се насърчава прекомерното взимане на риск, но още по-лошото е, че това е в ущърп на демокрацията. Финансите са много важна част от социалният и економически живот, която засяга всеки от нас. Както твърди Штиглиц, пред комисията на ООН всички засегнати от финансовия сектор трябва да имат възможност да бъдат включени в процеса на взимане на решение в финансовия сектор. Или с други думи казано, жените трябва да бъдат представени в процеса за взимане на решение в финансовия сектор, както в частният сектор, така и в рамките на правителствените комисии. По този начин предлагаме да се подобри качеството на взимане на решение чрез включване и на двата пола. Не става въпрос само за избягване на прекомерното взимане на риск. Тук става въпрос за демокрация и равенството на половете в много важната област на взимане на решения преминаваме към рецесията. Или по-точно на няколкото рецесии. Виждаме, че въздействието на рецесията не е еднакво силно за мъжете и за жените. В първата част на кризата рецесията засегна най-вече мъжете, тъй като те работят най-много в съсед на първоначално сегнатите сектори. Все още има промишлена сегрегация или с другите ми казано, промишлените сектори водят до неравноправно въздействие на кризата върху двата пола. Във втората част от кризата рецесията засегна най-вече жените, тъй като съкръщенията в общественият сектор засегнаха диспропорционално областите на економиката, където работят жените, както и секторите, от които идват услугите, от които те се ползват, като здравеопазване, грижи за жената, образование, както и услугите за борба с насилието срещу жените. Това също е област, попадаща в обхвата на, съкръщ... на бюджетните съкръщения в обществения сектор. Така че става ясно, въздействието на рецесията е диспропорционално за двата пола каква е реакцията на правителствата. Има различни възможности възоснова на въздействието на кризата върху двата пола. Редица правителства се сблъскват с натиск за прилагане на бюджетни економии. Няма да се пирам на въпроса дали бюджетен дефицит трябва да бъде намален или не. Ще задам въпроса как трябва да бъде намален бюджетният дефицит. И този въпрос има и своето полово измерение. Бюджетният дефицит може да бъде намален или чрез увеличаване на данъците, или чрез съкръщаване на обществените разходи. Ако се събират повече данъци, повече данъци се плащат диспропорционално от мъжете или чрез увеличаване на данъчните ставки или чрез слагане на край на практиките на данъчно укриване, използването на данъчни убежища, от което се ползват богати хора. Повечето държави взеха избор да съкратят публичните разходи, и този избор на правителствата имаше своето полово измерение и доведе до последици за жените, които са диспропорционални, тъй като те имат по-високо ниво на заетост в публичния сектор и в по-голяма степен мъжете се възползват от услугите на обществения сектор. За да както и от услугите, свързани с превенцията на насилието срещу жените. И така оказва се, че и данъчното облагане е въпрос свързан с равенството на половете изготвяне на бюджета с взимане на предвид на равновесието между половете е альтернативна стратегия на намаляване на бюджетите. Това е особен вид е, стратегия за равноправие на половете. А както знаете, политиките за постигане на равноправие на половете е, са една от европейските политики. Нека да видим какви са възможностите за възстановяване. Нека да се спираме само на миналото и на, на прилаганите в момента стратегии, но да погледнем и към бъдещето. Стратегиите за економически растеж също имат своето полово измерение. Изправени сме пред избор за това как да се постигнем економически растеж. И всеки един от тези избори има своето полово измерение, макар това да не е толкова очевидно, както в други случаи. Има възможност за постигане на економически растеж чрез насърчаване на пълна заетост и тази стратегия има особено положително въздействие върху жените, тъй като тя намалява разминаване, разликите между нивото на заплащане и нивото на заетост. Също така това предви... предполагам по-добро съчетаване на професионалният и личен живот и гарантиране на максимална продуктивност в економиката. Това е традиционният път, избран от Европа за постигане на економически растеж. Става въпроса за една интелигентна, приобщаваща и устойчива стратегия. Има обаче и альтернативни стратегии за економически растеж. Някои от тях бяха предлагани като например дерегулацията. Понякога тази стратегия се представя като премахване на излишната бюрократична тежест и излишните регулаторни рамки. Но Именно тези регулации дават възможност на жените, които не работят на, пълна, на пълен работен ден, да допринасят да за економиката. Именно тези регулации дават възможност на жените да продължават да бъдат активно заети, въпреки че са решили да станат майки чрез отпуска за майчинство Постява си въпроса за гъвкавостта на работното място, което дава възможност на жените да съчетаят платената работа с грижите за семейството си. По този начин се допринася по положителен начин за економическото за економическият растеж и на практика представляват една положителна стратегия за економически растеж. Предлагат се и инвестиции с цел излизане от рецесията. Можем да инвестираме в различни видове инфраструктура. Тези инфраструктури също имат своето полово измерение. На времето Европейски съюз предлагаше да се инвестира в една економика, основаваща се на знанията. В такъв случай трябва да инвестираме в една економика, в която жените са също толкова добро образовани, колкото и мъжете. Инвестициите в една економика на знанието е дългосрочна инвестиции, стратегия за дългосрочно инвестиране. Но понякога има връщане назад и инвестиции в традиционни инфраструктури, като например автомобилостроене, строене на пътища и на традиционни методи за транспорт. Чрез такъв избор отново се, този избор отново има своето въздействие върху равноправието на жените, тъй като това са сектори, където традиционно има по-висока заетост на мъжете. Както виждате, Стратегиите за економически растеж трябва да включват е, регулации, които да дават възможност на жените за пълна заетост, както и възможност за изграждане инфраструктурите, позволяващи една, създаването на една економика, основаваща се на знанието. Това може да се постигне чрез аудит, чрез аудит на половото измерение и чрез изграждане на бюджета, имайки предвид равенството между половете. стратегиите за равенство между половете се прилагат доста успешно в някои области, като например борбата срещу бедността, но не до толкова успешно в областта на стратегиите за економически растеж. Имаме също така успешни стратегии за равенство между половете по отношение на правосъдието, но може би трябва да се прило... може би стратегията за са между половете в някои други по-големи отрасли на економиката не са толкова успешни. Чрез техниките за изготвяне на бюджети, вземащ предвид равенството между половете, можем да си дадем сметка за непрякото въздействие върху равенството между половете на всяка наша политика. Както вече казах, економически растеж и стратегията за економически растеж имат и своето полово измерение, и своето въздействие между равенството между половете. В заключение, оказва се, че финансовата криза има своето полово измерение и своето въздействие върху равенството между половете. Процесът на взимане на решение е част от проблемите, които доведоха до финансовата криза – рецесията имаше диспропорционални въздействия върху мъжете и жените. Те доводяха до, намаля, до намаляване на нивото на заетост на жените. Днес имаме възможността да преразгледаме равенството между повече в контекста на економическият растеж и стратегията за постигането му с цел излизане от рецесията. За целта трябва <clears throat> да вземем правителството на половете в бюджета, да се направи съответните анализи и да се включат всички аспекти, свързани с постигането му. Благодаря ви. Так, so... Много ви благодаря. Говоря на шведски. Благодаря ви за изказването. Мисля, че вашето изказване ясно демонстрира какво влияние имат конкретните данни и цифри върху проблемите, които обсъждаме, защото много често говорим за абстрактни идеи, а вие конкретно демонстрирахте какво е изражението на кризата върху живота на жените. Благодаря ви още веднъж. Сега преминаваме към госпожа Саломе Мболага, която е главен изпълнителен директор на Акина Дада Уа Африка и вие разполагате с 10 минути за изказването си. Заповядайте. Благодаря ви. Добро утро на всички. За мен е удоволствие да съм тук сред вас. Благодаря на Комисията по правата на жените и равенството между половете към Европейския парламент за отправената към мен покана. Представлявам Организацията на жените мигранти в Ирландия. времено съм и заместник-председател на Националния съвет на жените в Ирландия. Организация, която е свързана и с европейското лоби на жените. Днес ще ви опиша положението в Ирландия, страната в която живея и с която съм най-добре запозната. Ще ви представя и положението на жените мигранти, с които работя. Настоящата световна финансова и економическа криза продължава да изправя както мъжете, така и жените по света пред сериозни економически и социални предизвикателства. Жените са по-тежко засегнати, тъй като в световен мащаб разликата между възнаграждението между мъжете и жените е 22% в полза на мъжете. Жените също така първи загубват работата си. Настоящата криза несъмнено се отрази върху жените поради високия процент на безработицата и предизвиканата от нея бедност които много тежко засягат жените. Това въздействие се дължи и на факта, че жените най-често работят в производството или в отрасли свързани с туризма. А в тези отрасли в момента дейността се свива. Въздействието върху жените е неблагоприятно също така, тъй като се съкръщават средствата за обществени услуги, като например здравеопазване, грижи за децата и социална закрила. От гледна точка на жените мигранти и в качеството си на ръководител на организация, представляваща жените мигранти, съм свидетел на това как Съкръщаването на работни места и увеличаването на процента на безработица продължават да се отразяват зле върху жените мигранти. Някои от тях изобщо не могат да се справят с живота си, а други се борят за да се приспособят. Достъпът до ресурси се превръща в все по-голямо предизвикателство за жените мигранти. Те имат затруднения тъй като подпомагат финансово своите деца и семейства в чужбина. Финансовата криза в Ирландия между 2008 и 2013 се дължи на финансовата криза от 2007-2008 година. Тя оказа огромно отрицателно въздействие в страната и доведе до първата рецесия в Ирландия от 80-те години насам. През септември 2008 година Ирландското коалиционно правителство официално обяви, че страната е навлязла в период на рецесия и че през едните месеци рязко ще се покачи безработицата. Ирландия бе първата страна в еврозоната, която официално обяви рецесия. През второто три месече на 2012 година делът на жените в работната сила бе малко над 52%, а делът на мъжете малко над 67%. През 2011 година жените представляваха 44% от работната сила. Към момента делът на жените в работната сила е 55,4%. Виждате, че това е един много нисък процент, като се има предвид целта по стратегията Европа до 2020 година. Едно тримесечно проучване показва, че заетостта сред жените към момента е 54,9%. Процентът на безработица през изминалите няколко години сред жените бе 4%. През 2009 той се покачи рязко на 8,1% и продължи да се покачва, като през 2011 достигна 10,4%. Жените са обект на редица мерки за реализиране на економия от страна на дружествата. Например, предоставим се само минималната ставка за плащания при отпуск по майчинство. Един представител на профсъюзна организация заяви, че зачестяват случаите на нарушаване на правата на жените на работното място. Съкръщенията на работни места в публичния сектор засягат несъразмерно жените, тъй като те работят най-често в областта на здравеопазването и образованието, области, които са обект на мащабни съкръщения. Всичко това показва, че жените и мъжете са неравнопоставени, що се отнася до достъпа до заетост. Жените са онези, които са най-тежко засегнати от финансовата криза. Те са и обект на дискриминация на основание пол. Що се отнася до мигрантите, данните от Централната статистическа служба за 2011 година показват, че общия процент на безработица сред мигрантите е 22%. Сред ирландците той е 18,5%. Жените мигранти са най-слабо представени сред ирландската работна сила и това повдига въпроса за тяхната интеграция и още по-важния въпрос за интеграцията на техните деца. Като цяло, Последиците от финансовата криза за жените в Ирландия са следните. Много семейства разчитат на ниските заплати на жените за своето оцеляване. Жените трябва да се справят с постоянно спадащия семейен бюджет, имат затруднения и при погасяването на задълженията на семействата. На жените се предоставя по-малко подкрепа и на ниво общности. Местните организации на жените, които се занимават с правозащитничество и предоставят услуги на жените, от части трябваше да съкратят дейността си поради липса на финансиране. И то в момент, когато най-много има нужда от техните услуги. Това въжи и за нашата организация. Ние трябваше да съкратим персонала си, липсва ни и финансиране организации, които предоставят подпомагане на жени, които са, например, жертви на насилие, имат големи затруднения при извършването на дейността си. Дружествата се стремят към съкръщаване на разходите си. Това се отразява върху жените, например при плащанията при отпуск по майчинство. През 2010 година бе установено, че в информационните центрове запитванията, свързани с заедостта, най-често се отправят от жени. Много тежко засегнати са и самотните родители, 98% от които са жени. Що се отнася до мигрантите, можем да кажем, че повечето жени мигранти, които дългосрочно пребивават в страната, имат разрешително за работа, сега са загубили работата си тъй като дружествата обявяват несъстоятелност или поради конкуренция от страна на други граждани на Европейския съюз. Мигрантите са обект на експлоатация, тъй като работят най-често в малки дружества, които им предлагат много ниски услуги. Липсата на устойчивост доведе до това, че повечето жени мигранти са с несигурни работни места и са уязвими бе съкратен и размерът на държавните помощи, например за обучение по английски язик, за грижи за деца, за надбавки за търсене на работа. И това допълнително ограничи възможностите на жените при достъпа до заетост и обучение. Високото ниво на конкуренция на пазара на труда доведе и до увеличаване на расизма спрямо жените мигранти на местно равнище. Възпитанието на децата е голямо предизвикателство, най-вече за жените мигранти, тъй като не разполагат с достатъчно средства и им не ги подпомагат големи семейства. Как можем да се справим с тези проблеми? Трябва да се разработи ясна стратегия за равенство между половете, така че жените с подходящата подкрепа по линия на образование, обучение, трудов стаж да могат да запазят работните си места. Една такава стратегия трябва да е насочена към най-уязвимите групи, сред които са и жените мигранти. Трябва да се приложат новаторски стратегии и в социалната сфера, като се отчете факторът пол трябва да се отчетат и тенденциите при заетостта сред жените. Националните правителства трябва напълно да приложат националните стратегии за жените до 2016 година. Парламентаристите, политиците трябва да започнат консултации с жените, най-вече с жените, които са в най-уязвимо положение. Така ясно ще можем да отчетем несъразмерното въздействие на рецесията върху жените и децата. Е, Много ви благодаря за вашето изказване. Говорим за жените и въздействието на кризата върху тях. Говорим обаче и за равенство на половете и тук трябва да спомена, че има различни видове групи жени. Има някои жени, които са засегнати още повече от други. И ето защо трябва да говорим и за уязвимостта. Уязвимостта става още по-голяма в ситуация на криза. Благодаря ви още веднъж. Преминаваме нататък към следващото изказване. Следващия експерт е госпожа Саша Безоханова от Хюлет Пакарт. Тя е директор на обществения сектор за развиващите се пазари и председател на Българския център на жените в технологиите. Заповядайте, имате думата за 10 минути. Uh, uh. Благодаря. Ще използвам PowerPoint презентация. Обръщам се към техниците. За мен е привилегия да споделя своето виждане за това как може да се постигне равенство на половете на европейско ниво. Моята гледна точка е малко по-различна. Аз съм бизнес дама и работя в сферата на информационните технологии, където познанието е на много високо ниво и се използва в голяма степен. Ще използвам своите 10 минути, за да ви дам своето виждане за това какви решения могат да се вземат, за да се излезе от кризата. Моля, моята презентация като че ли не се появява на екрана. В момента едва ли ще се очудим, когато чуем, че съществуват много данни и цифри за това как кризата е оказала въздействие върху економиката на Европа. Аз бих искала да разгледам цялостната картина. Кризата се породи, защото старите концепции не работеха. Днес ставаме свидетели на невиждана безработица. Данните показват, че повече от 26 милиона души в Европа са на улицата. Много от тях са емигранти, но има и високообразовани млади хора. Виждаме, че глобалните економически модели са неефикасни. в тяхната основа стои добавената стойност за акционерите и те се основават на идеи, на инженерство, което не е ефикасно. Много компании не могат да запазят своята конкурентоспособност, те не произвеждат нещо ново като продукт, а отделят много средства и време да помиряват различните субкултури, които съществуват в техните рамки. Ако погледнем Латинска Америка и Азия, там компаниите се разрастват и младите хора се преместват в тези райони, защото по-лесно се печели Европа губи. Тя не се възползва от своя потенциал. Още нещо. На лице е нов е, геополитически и економически пейзаж. Появяват се нови играчи. Бразилия, Русия, Индия, Китай. Тези четири страни играят все по-важна роля в економическия дневен ред на света. Координационната функция на европейците в този процес се променя. Факта, че от економическа гледна точка Европа все още поставя ударението върху развитието в рамките на отделните страни, пречи на осъществяването на пълния потенциал на служителите. И по този начин, освен това, не се дава възможност за лансирането на един нов економически дневен ред. Трябва да поговоря и за други региони, например Близкия изток и Северна Африка. Нестабилността там оказва въздействие върху економическата активност в Европа. И накрая САЩ, традиционен солиден економически партньор на Европа, е заед с своите вътрешни економически дейности и проблеми. А Европа разчита на САЩ до голяма степен. Днес Европа остарява и има сериозни трудности с поддържането на конкурентоспособността. До 2020 година се очаква нарастване на населението над 65 годишна възраст с 20%. Освен това, липсват квалифицирани работници в ИКТ сектора. Новопоявилите се данни на Европейската комисия показват, че до 2015 година ще имаме недостиг от около 700 000 души. Естествено, в Европа изнасяме и кадри. Как можем да решим проблема? Какви могат да са решенията? Трябва да гарантираме методите за осигуряване на технологически напредък. Технологическия напредък може да се използва във всички сфери на живота. Например, електронно образование, образование от разстояние, това е един много ефикасен начин. Общо взето, тук а, няма никакви ограничения. електронното правителство ще гарантира прозрачност и ефикасност за компаниите, това е един много добър начин да се постигне ефикасност и високо качество на услугите, както и технологичен напредък. По отношение на управлението на страните, това, което наричам електронна демокрация – можем да използваме предимствата, които ни дават социалните мрежи, достъпността, лекотата на тяхното използване. И така ще създадем възможност за участие на гражданското общество. Гражданите ще могат да дават своето мнение и да бъдат чути по важни теми за политическото и економическото развитие на Европа. Още едно много важно измерение развиването на нови умения в цялото общество. Трябва да се постави ударението върху иновациите, съзидателността и предприемачеството. Ако искаме в утрешния ден Европа да е конкурентоспособна, ние трябва да преобразуваме системите на образованието, да насърчим един мисловен процес и да накараме младите хора да поемат отговорност за своя живот и да ги направим предприемачи. Това създава от тях индивидуална и групова конкурентоспособност. Един все още неизползван резерв може да помогне много за да се справим с европейските предизвикателства. Става въпрос за мобилизирането на повече жени на трудовия пазар. Бихте ли показали статистическите данни? Маккензи говори за равенство на половете и включване на жените на трудовия пазар вече 10 години. Заедно с Евростат те изготвиха прогноза за това какво ще се случи, ако повече жени започнат да работят. На тази графика виждате че ако до 2025 половината от младите жени, които завършват университет, получат работно място и започнат да играят активна обществена роля, то само 3 милиона те е недостига на кадри в Европа, а иначе би бил 24 милиона. Значи, само за около 15 години можем да си гарантираме повече от 15 милиона работни места, които да са заети. 3 милиона вече е цифра, която може да се реши като проблем чрез различни мерки. Може да се създаде по-голяма ефикасност, да има нови модели, да се използват по-добре технологиите. Това, което споменавам в момента е изключително важно. Тук се надхвърля психологически елемент на интеграцията на жените на различни пазари в различни сфери. Става въпрос за бъдещето на Европа в света. И основната ми идея днес е да ви кажа, че можем да си помогнем сами и сами можем да направим така, че да станем а, успешни в а, професионалния и личния живот няколко примера от света на корпорациите. И в частност, моята компания Hewlett Packard. Как тя стимулира участието на жените на трудовия пазар и заетостта. Няколко статистически данни. Хюлет Пакърт дава работа на около 33% от новонаетите в сектора на ИКТ. Става въпрос за новонаети жени в сектора на ИКТ. Около 30% от всичките ни служители са жени. Ние се опитваме да дадем възможност за работа в къщи голям процент от нашите служители могат да работят в къщи за компанията, така те могат да се грижат за децата си и така даваме на жените възможност да съчетават семейния и професионалния живот. Освен това, имаме мрежи, платформи за обмен, в които жените могат да споделят а, своя опит, проблеми, да се подкрепят взаимно. Имаме и менторна програма. Там се включват а, ръководник, кадри и няколко думи за Българския център на жените в технологиите. Това е националната точка за контакт в нашата страна. Какво направихме в нашата страна. Ние осигурихме програми за ролево моделиране и за менторство на всички нива. Започваме в училище, където момичетата започват да формират мнението си относно това каква професия да изберат. Говорим за различните предразсъдъци, например това, че инженерните професии са запазени за мъжете. Пред децата, учениците, студентите говорим за различните възможности, представяме им успели специалисти, те говорят за различните възможности. Значи, виждате, ние говорим за, за ролите на половете и за предразсъдъците. Осигуряваме различни семинари с момичета, но и с момчета. Там а, говорим за различните възможности за предприемачество, за кариери. Тези мрежи са достъпни за всички, отворени са за четири различни поколения – Включили сме в тези програми водещи бизнесмени. Тяхната цел е да представят най-добрите концепции от бизнеса на тези хора. В заключение трябва да кажа, че аз лично съм положително настроен относно економическото бъдеще на Европа. За да е розово то обаче, много различни хора трябва да изиграят своята роля и трябва да се разбере, че мъжете и жените не се различават в професионално отношение. Трябва да създадем среда за работа в равнопоставени условия, където всички имат еднаква възможност да се развият кариерно. Трябва да използваме възможностите и талантите на всички млади хора и не само на младите хора. Очертах ви основните идеи, готови сме да разговаряме с вас по всички тези теми. Благодаря. Много благодаря за вашето изказване. Вие повдигнахте няколко различни въпроса, които са свързани с днешния семинар, а именно какво представлява добрия економически модел, какви економически решения могат да се намерят на проблемите днес. Благодаря ви още веднъж за изказването. Сега ще ще дам думата за кратки въпроси към тримата експерти. Първи в списъка се е записала госпожа Биршел от Румъния. Заповядайте. Мисис Биршел, Румъния. Госпожа Биршел от Румъния. I am Ana Burcel from Romania, deputy, uh, um, the deputy chambers of Romania. Thank you so much for... Аз съм член на Камерата на представителите на Румъния. Много ви благодаря за организирането на това прекрасно събитие. Бих искала да пожелая най-напред на всички дами чистит Международен ден на жените утре. В контекста с проблемата с финансовата и економическа криза в Румъния взехме предвид факта, че в близкото минало в Румъния жените традиционно не, бе, не, са, не бяха жени домакини в къщи. И те традиционно имаха проблеми с приспособяването към пазара на труда. И това беше иллюстрирано от скорошната рецесия. Стигна се до съкръщения в публичен сектор от 25%, започнати от Емил Бог, което доведе до намаляване на бюджетен дефицит през първите години на кризата. Това засегна по, по-голяма степен жените в сравнение с мъжете, тъй като жените представляват по-голяма част от служителите в публичния сектор, в частност в областта на здравеопазването и образованието, където жените са още по-заети, а заплащането е по-низко в сравнение с останалите отрасли. В момента правителството начало с Виктор Понда се опитва да се справи с социалните проблеми на жените, живеещи в Румъния. Ето защо се опитваме да подобрим, в този контекст се опитваме да подобрим социалният климат и да върнем заплащането на равнищата преди съкръщенията, въпреки че този процес се оказва много сложен. Като цяло, пазарната труда в момента показва много сериозна експозиция на социални проблеми за жените в Румъния. Жените няма как... Жените стават по-бедни, намалява нивото на заплащането и на пенсиите им в сравнение с заплащането на мъжете. Председателят. Извинете, може би аз допуснах грешка, но уточних, че в първата дискусионна група се задават само кратки въпроси госпожа Пиршел. Добре, благодаря ви. Бих искала да, да се обърна към експертите от дискусионната група. Преди факта, че населението в Европа остарява, бих искала да ви запитам според вас какви са трите основни а, мерки, които могат да се предприемат незабавно за справяне с този проблем. Благодаря ви. Председателят, извинете, може би трябваше да уточня, че в първата експертна група се задават само кратки въпроси на експертите. Следващият изказва се а, е, с кратък въпрос е смеси председателят на нашата комисия. Заповядайте. Госпожа Яроковка, благодаря ви. Благодаря за трите интересни изказвания. Много интересно беше в частност идеята за новите модели, необходимостта от нови умения и за това как трябва да се създадат и засилят новите организации на, фа, на жените. Стана ясно от думите ви, че имаме нужда от много добро много засилване на развитието на организацията на жените на местно равнище. Вторият експерт е, спомена опитът от Ирландия и става ясно за взимащи политически решения, че трябва да се вземе предвид мнението на самите действащи на място. Аз ще работя по доклада за 40 милиона най-бедни жени в Европа в рамките на работата в нашата, на нашата комисия и ще се радвам да се ползвам вашата експертиза в частност за положението на жените мигранти. Знаем, че в някои случаи те живеят вече дълго време в съответните държави на прием. И всъщност това и е молбата ми. Ще се обърна с вас и след като започна да изготвям самия текст, но мога да ви уверя, че всякакъв принос от вас, ваша страна ще бъде много високо оценен от нашата комисия. Вече изготвихме няколко доклада, последният беше от госпожа Моран Шартиер. И съм сигурна, че през тази година нашата комисия ще разгледа теми, за които вашият пример, принос и опит ще ни бъдат много ценни. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Някой друг представител на националните парламенти иска ли да вземе думата? Моля, заповядайте. Мога ли да запитам експертите как гледат на селското стопанство и първичния сектор за създаване на допълнителни работни места в Европа и в страните кандидатки за членство в Съюза. Тъй като селското стопанство и първичният сектор в миналото осигуряваха заетост за много хора. Особено, в частност, за много жени. Ако Европейският съюз ни окаже подкрепа, ще има и приходи от селското стопанство. Как гледате на този важен отрасъл? Благодаря ви. Председателят, благодаря. Други въпроси? Моля, заповядайте. Благодаря ви за приноса към това важно събитие за Международния ден на жената. Имам няколко въпроса. Първо, как виждате въпроса за представянето на жените в ръководните органи и опитите за взимане на решения? Какво можем да направим? Какво повече може да направим, за да се справим с този проблем? мерките за намаляване на бюджетният дефицит и мерките за економии, като например съкръщаването на публични разходи за образование и здравеопазване на държавно равнище. Как според вас тези мерки засягат жените? И какво можем да направим незабавно, за да приложим други политики за економии, които да заменят мерките избрани в момента за съкръщаване на държавните дефицити. Разбира се, равенството между половете е една от основните цели на Европейския съюз. Как бихме могли ние, различните държави членки, които прилагат различни мерки за гарантиране на равенството между половете, как можем да, да подобрим значително нашите политики и какви конкретни политики ни предлагате, за да постигнем целите си по по-ефикасен начин? продължение на векове, мъжете взимаха решения за инвестиции в финансовия сектор и в други области. Как може да се справим с този проблем? Не знам как точно да го формулирам. в продължение на векове мъжете взимаха решенията. Смятате ли, че вече е прекалено късно да променим нещо или все още разполагаме с време? Благодаря ви. Сега се обръщам към експертите. Ако искате да отговорите, моля, заповядайте. Благодаря ви за всички зададени въпроса, въпроси. Два елемента стават важни. Или трябва да се справи, или трябва да си поставим равенството между половете като конкретна цел или трябва да го включим във всички останали политики, защото то е повсеместно положително. Може да кажем, че пълната заетост с жените има положително въздействие за справянето с застаряването на населението жените трябва да имат възможност да печелят през целия живот, за да могат да се възползват от по-високи пенсии. Трябва ни равство между половете, за да се справим с бедността и тук се включва и селското стопанство. Можем също така да обърнем и специално внимание на въпроса за равенството между половете сам по себе си, както това е разписано в договорите и различните законодателни актове на Европейския съюз. Може конкретно да поставим въпроса за равенството между половете в ръководните органи на различните институции. Задава се въпроса дали жените, как жените ще вземат участие в процес на вземане на решение, в различните управителни съвети на предприятията, например, и дали добрата воля ще бъде достатъчна и няма да се окаже достатъчно, ще трябва да се наложат квоти за постигане на тази цел. Оказва се, че доброволният метод води до много бавно увеличаване на представянето на жените. Ако искаме да, взем, да действаме незабавно и да постигнем бързо увеличаване на жените, заемащи такива постове, имаме само един избор и това са квотите. Имаме само един пример, където жените представляват 40% от а, ръководните органи в предприятията и това е Норвегия, където има квоти. Във всички други държави, където се разчита на добрата воля на предприятията, има увеличаване на броя на живите в ръководните органи, но никъде те не са достигнати 40%. Благодаря ви. Също искам, бих искал да започна с въпроса за, за устаряването на населението. Това е проблем, в който, с който се сблъскваме и в Ирландия. Но преди това трябва да поставя, повдигнем един друг важен въпрос в Ирландия, предполагам и в други части на Европа. Много хора напускат страната в търсене на работа другаде по света, например в Австралия. Става въпрос за млади ирландци и това е сериозна тревога за нас в Ирландия. Така че, когато говорим за застаряване на населението, трябва също така да имаме предвид и напускането на а, младите хора. Това са хора, които са минали през образователната система в Ирландия, обикновено са високо квалифицирани. Ето защо ми се струва, че не само Ирландия, но и Европа като цяло трябва да се замисли как може да инвестира повече в младите поколения трябва да разгледаме какво привлича младите хора днес. И казвайки това, се, се надявам, че ще можем да отделим повече средства в подкрепа на младите хора и в частност на високо квалифицираните хора, за да останат те в Европа. Трябват ни също така иновативни идеи за създаване на работни места. По въпроса за процеса на взимане на решение, тук може да водим много дълга дискусия. Ако действително искаме пълна равенство между половете в процеса на взимане на решение, струва мисля, че няма да имаме и големи разлики между заплащането на половете. Така че самият въпрос за равенството между половете в процеса на взимане на решение е изключително важен и в Ирландия, например, ние се борим за въвеждането на квоти. В момента ми се струва, че 12-14% е, от, членовете на парламента ни са жени. Така че не трябва да. Всъщност трябва да видим как можем да намалим е, неравнополставеността на мъжете и жените в процес на взимане на решение, защото тази разлика в представянето на двата пола със сигурност има въздействие върху положението на жените. Ще добавя само няколко думи по няколко от повдигнатите въпроси. Разбира се, остаряването на населението е проблем. Има редици по-активни мерки, които биха могли да бъдат предприяти. На първо място по-възрастните хора трябва да бъдат здрави хора и, за да ми казано, трябва да насърчаваме модели на здравеопазването, съсредоточени върху профилактиката. Имаме нужда от физическа активност на всички, във всички слове на обществото. Трябва също така да гарантираме и възможност за обучение през целия живот, за да може хората да бъдат квалифицирани и техните умения да отговарят на нуждите на економиката в всеки период от живота им. Разполагаме с правилните методи и правилните концепции, но не съм сигурна дали всеки навсякъде си дава сметка за това колко важно е непрестанно да се подобрява квалификацията на работещите. И протестите, които, на които сме свидетели в Европа, показват, че имаме проблеми в тази област. Това е въпрос, който трябва да се разгледа от политическите ръководители, от ръководителите в социалната сфера, като Една от важните елементи е осигуряването на необходимата инфраструктура. Друг важен въпрос е мястото на жените в процеса на вземане на решение и в властта. въвеждането на квоти. Лично аз съм против такава практика, защото това е типит обратна дискриминация, с който се осигурява представителство на жените в процеса на вземане на решение. Но трябва да ви кажа, че миналата година помених нагласата си към този въпрос. Ясно е, че менталитетът ни е да влияем върху системата, да повлияем върху мъжете, които взимат решения, да си дадат сметка, че има способни жени, които биха могли да участват в процеса на вземане на решение и да станат част от управителните органи. Има някои прекрасни примери за жени на високи постове в Швеция, например, в Испания се провеждат модели, в Ирландия се води тази дискусия, в Обединеното кралство и Германия също се приближават към този дебат. става въпрос за таланта на всеки отделен човек, а не за мъжете или жените. Второ, самата динамика на управление на предприятията се променя в положителна насока. Трето, жените доказаха, че действително са способни да реагират в критично положение по по-уравновесен начин заради вродените си способности, за това, че могат да вършат няколко неща едновременно, защото са майки, по принцип се грижат за семейството и съчетават семейния живот с кариерата си. Но не искам да ме разбирате погрешно. Не защитавам привилегироване на жените. Смятам обаче, че нашите политики трябва да улеснят създава изграждането на такава среда и превръщането на тези цели и превръщането на тези цели в конкретна реалност. Както казах и в представянето си, става въпроса за конкурентно способност и за богатството на Европа, днес, в средносрочен и в дългосрочен план. Не говорим за конкретното положение на дадена личност в общество, общността. Последният въпрос, въпрос беше свързан с а, взимането на решения, преобладаващо от страна на мъжете. Смятам, че трябва да погледнем малко по-различно на този въпрос. взимащите решения днес са ни нужни, за да гарантират подходящото равновесие и да гарантират приспособяването към економическата среда и намирането на добри решения за Европа. Така че въпросът за равенството между половете не е въпрос, който вълнува само жените. Това е един въпрос, който интересува всички ръководители и е, постигането на, на това равенство между половете се изгражда чрез се постига чрез мерки на всяко равнище. На равнището на отделните държави, на европейско равнище, но и чрез е, изграждане на една среда, която да улеснява равенството между половете в общността, както и чрез мерки за преодоляване на предразсъдъците и менталитета от най-ранна детска възраст. Защото децата, които днес са на 10-11 години, ще управляват утре. Действително разполагаме с, ограни... с много малко време. Затова трябва да работим с децата, трябва да работим с родителите, за да из променим полека-лека менталитета и да въведем тези нови модели. Thank you very, very much and I want... Много ви благодаря. Позволете ми още веднъж да благодаря и на тримата ни експерти за участието. Благодаря ви, че приехте поканата ни. За нас бе удоволствие да ви изслушаме. And we, and we will now swap the panelists, so we go to the panel two. Преминаваме към втория кръг от изказвания. Ще се сменят гостите тук на трибуната. Bien, sans plus attendre, je vous propose que... И така, без повече забавяне ви предлагам да започнем с втората дискусионна група. Най-напред ще ви се представя. Аз съм Елизабет Моран Шартие и съм заместник председател на Комисията по правата на жените и равенството между половете. държа да уточня, че в нашата комисия много се гордеем, че сме член на тази, членове на тази комисия. И като членове на нашата комисия много се гордеем, че мъж е председател на нашата комисия. Тъй като ние сме дълбоко убедени, уважаеми господин председател, че равенството на жените на работното място може да бъде постигнато само с активно участие на мъжете в тази насока. Ето защо държа лично да ви благодаря, да благодаря на председателят Густасон, както и на всички други мъже, които участват в днешното заседание. Имаме нужда от вас, и държа да подчертая, ние не водим феминистка борба. Само заедно с вас можем да постигнем равенството, което толкова много желаем. И така, в рамките на втората експертна група ще се спрем на темата преодоляване на кризата, опит и най-добри практики от националните парламенти. Ще изслушаме три изказвания и бих искала да помоля изказващите се да се придържат към отредените им 10 минути, за да ни остане време за обмен на мнение с другите присъстващи. Започваме с баронеса Дета Окатейн, председател на подкомисията по вътрешния пазар, инфраструктурата и заедостта в Камерата на лордовете в Обединеното кралство. Много ви благодаря. Госпожо председател, че сте днес сред нас. След това ще изслушаме още едно изказване, идващо ни от Испания в лицето на Кармен Кинтитила, председател на Комисията по равенство в Конгреса на депутатите на Испания. Много ви благодаря за присъствието. И накрая, за да спазим равенството на представянето мъжете и жените, ще чуем един мъж с огромно удоволствие посрещам днес сред нас господин Ролан Курто, председател на Комисията за правата на жените и равенството между шансовете между мъжете и жените в Сената. Вие сте сенатор от Френския сенат. И така, без повече забавяне, започваме с опита за политиките в Обединеното кралство. Имате думата за 10 минути. Merci, um, and... Благодаря ви. Добро утро. Много ви благодаря за отправената към мен покана да участвам в това толкова интересно и полезно събитие. Както вече казахте, съм председател на подкомисията по вътрешния пазар, инфраструктурата и заетостта към Камерата на лордовете. Не бих казал, че всичко това е толкова важно, но петимата председатели, заместник председатели на тази комисия биха казали точно противоположното. Упражняваме надзор върху всички директиви, предложения, информационни документи на комисията. Понякога изискваме допълнителна информация и изготвяме доклади. Днес ще се спра най-вече върху въпроса как отделните субекти, както и целият Европейски съюз, могат да допринесат за по-широкото представене на жените в управленските органи на дружествата. Има немалко жени, които са много високо квалифицирани, които завършват добри училища или университет и те се нуждаят от ролеви модели, които да следват. Във връзка с това всички ние носим отговорност. Отговорност за насърчаването на следващото поколение да мисли положително, а не да обръща поглед към миналото и проблемите от миналото. Миналата година публикувахме доклад на тема Жени в бордовете на директорите. В него разгледахме равенството между половете в бордовете на директорите на дружествата. Бяхме впечатлени от особено ниския брой жени, представени в Обединеното кралство в управленските структури на дружествата. Вярно е, че сме постигнали известен прогрес по-голям, отколкото се смята. През 1984 година за първ път бях назначена в неизпълнителна структура в едно дружество, FTSE 100. Бях само една а, от общо 6 жени тогава представителството на мъжете в бордовете на директорите бе 99,8%, а това на жените 0,3%. Вчера бе публикуван доклад от форума на бордовете. Към момента представителството на жените възлиза на 315 жени. Става въпрос за компаниите FTSE 100. Там представителството на жените в управленските структури е 25%. От 1984 година насам е изминало доста време, но виждате, че увеличението на дела на жените не е малко. They are now being named and shamed So we can say that we have had an impact and може да се каже, че сме постигнали наистина напредък. Някои смятат към момента, че решението е във въвеждането на квоти, но резултатите, които ви цитирах, бяха постигнати без квоти. Те бяха постигнати възоснова на ролеви модели. В Обединеното кралство жените съставляват 45% от работната сила. 60% от завършващите университети са жени. И неясно за мен е, че едва 17,3% от местата в управленските структури на големите дружества се падат на жени. Едно проучване показва, че има немалко жени, които могат да заемат управленски позиции около 2500 жени са готови за такива позиции. Европейските бизнес училища пък произвеждат около 7000 жени, които са готови да заемат такива позиции в целия Европейски съюз. От присъствието на жените в управленските структури могат да проистъкат много значими предимства за обществото и за економиката стигаме до извода, че по-балансираното представяне на мъжете и жените в управленските структури ще се отрази добре върху положението на жените на пазара на труда, ще доведе и до по-балансирани нагласи. Като имаме предвид финансовата криза, трябва да кажем, че в управленските структури на дружествата е много важно да се излагат различни идеи, да се разискват също така тези идеи. Важно е повече жени да участват в управленските структури на дружествата. И във връзка с това със задоволство отбелязваме редица най-добри практики на ниво национални парламенти и правителства. Немалко държави, в това число и Обединеното кралство, са включили изисквания за равенство между половете в националните си кодекси за корпоративно управление. Например, в Обединеното кралство в този кодекс се отбелязва колко е важно важно да се отчете равенството между половете, когато се назначават мъже или жени на управленски структури. Залагат се и конкретни цели в това отношение за отделните дружества. Съгласно новия кодекс, управленските структури, когато се оценяват в годишните доклади, трябва да бъдат оценявани и по отношение на равенството между половете и представенето на мъжете и жените. За съжаление обаче финансовата криза се отразява неблагоприятно върху жените. Всички ние носим отговорност, както на политическо ниво, така и на ниво делови среди отговорност за смекчаване на усещането за отчаяние, най-вече сред по-младото поколение. Наскоро разгледахме предложението на Европейската комисия за гаранция за младежка заетост. Тя ще бъде представена на националните правителства под формите на препоръки. Според тази гаранция всички млади хора, 4 години след като са завършили образованието си или след като са останали без работа, трябва да бъдат трудоустроени. Това е една добра инициатива за справяне с безработицата, заедно с националните правителства. Много важна роля в това отношение следва да изиграе Европейският съюз. Той трябва да насърчи споделянето на най-добри практики между държавите членки. Жените, които искат да участват в стопанската дейност, се изправят пред определени проблеми, те се изправят и пред други бариери, като например съкръщенията в публичния сектор. Говорихме за тях тази сутрин. Около 40% от жените в Обединеното кралство работят в публичния сектор. С други думи, съкръщенията в публичния сектор ще имат несъразмерно отражение върху жените. Жените също така имат проблем с достъпа до добри работни места на непълно работно време, както и с достъпа до услуги за грижи за децата. Това се отбелязва и в доклада на Европейския парламент за връзката между заетостта и правата на жените. Какво трябва да направим? Трябва по-малко да се съсредоточаваме върху проблемите. Проблемите трябва да се разглеждат в краткосрочен план, тъй като постоянно настъпват промени, например на фондовите борси. Трябва по-скоро да. Не бива също така, извинете, да анализираме прекалено миналото, тъй като това може да доведе до парализа. Не бива да подценяваме въздействието на кризата върху жените, криза, която бе причинена от мъже. Както каза чудесният експерт от Хюлет Пакърт, както казаха и другите ни много добри експерти, трябва да се съсредоточим върху положителните аспекти като например образованието и информационните технологии. Нека отправим поглед на там, където изгрява слънцето. Нека не се съсредоточаваме върху залязващите отрасли. Но автомобилостроенето, например, в момента до голяма степен се основава на информационните технологии, така че не е залязваща индустрия. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря, госпожо председател. Много беше интересно да чуем вашият анализ е, и вашите изводи. Без повече забавяне минаваме, например, от Испания. Имате думата за 10 минути, след което ще има време за въпроси. Muchas gracias, señora moderadora. Много благодаря. Госпожо председател, в началото, уважаеми госпожи и господа, позволете ми да ви пожелая Добър ден! Искам да благодаря на Комисията по правата на жените в Европейския парламент за тази покана да се изкажа днес на този международен форум. Днес говорим за един от основните проблеми, който засяга всички страни в ЕСА и най-вече жените в тези страни. Жените имат сериозни економически трудности и както вече казах експертите от първата група, изказали се, би трябвало да споделим практики и опит. Аз ще споделя с вас испанския опит. С мен е една колега, госпожа Тринидад Хименес, която е бивш външен министър тук е и госпожа Кармен Дуеняс, която е председател на Комисията по равенство на половете в Испанския сенат. Трябва да поговорим за въздействието на кризата върху жените. Аз ще разгледам Испания в частност. Преживяваме един от най-трудните периоди в историята на ЕС. Заместник председателя на парламента Джани Питела тази сутрин заяви, че кризата е безпредседентна. Нещо невиждано в историята на човечеството, бих казала аз. Тя ни напомня за кризата в края на 20-те години на миналия век. Какво можем да направим, за да създадем работни места и да помогнем на тези милиони безработни да се измъкнат от пропаста, в която са попаднали? В Испания положението е изключително трудно. Кризата направо зашемети страната. В момента правителството се опитва да осъществи цялостни реформи. Тези реформи вече са представени пред Европейския съюз. Намалили сме публичния дефицит от 19,4 на 6,7%. Тази мярка ни дава надежда, че все пак сме на прав път. Това е един положителен сигнал, че вече сме тръгнали към възстановяването. И се надяваме, че нашите политици ще проявят лидерски качества и ще извадят населението от тази дупка на безработицата. Безработицата в Испания е изключително висока, засяга и мъжете и жените и особено пострада сектора на строителството. В Испания имаме почти равенство в броя на мъжете и жените, които са безработни. 2 милиона и 200 хиляди жени са безработни и 2 милиона и 400 хиляди мъже. По отношение на възрастовите групи, за тези под 25 годишна възраст, 2 милиона и 100 хиляди жени са безработни, 2 милиона и 400 хиляди мъже. Ако вземем групата над 25 годишна възраст, почти същите цифри. Виждаме 2,1 милиона безработни жени и 2,2 милиона безработни мъже. В Испания говорим много за това какво да направим, за да излезем от тази криза. Казваме, че и мъжете, и жените трябва да дадат своя принос за подобряване на положението искаме те да поемат ангажимент, всички хора да поемат ангажимент и към бъдещите поколения. Защо обаче кризата засегна повече жените и защо те станаха по-бедни в кризата? Защото те се грижат за домакинството и сега разполагат с по-малко ресурси. Разполагат освен това и с по-малко свобода. Те трябва да се грижат за домакинствата, за децата си, а покупателната им способност е намалена значително. Постоянно говорим за този проблем в Испания. Предприехме различни инициативи и в Конгреса, и в Сената, в всички комисии на парламента. Опитахме се да очертаем конкретни мерки, които да подобрят положението на жените в Испания. Тези конкретни мерки трябва да са насочени към създаването на работни места – и освен това трябва да са насочени и към по-младите жени под 25 годишна възраст и към по-възрастните над 25 годишна възраст. Експертите, които вече чухме, говориха за пропаста в заплащането между мъжете и жените. Това е тема, която също ни вълнува в Испания. В Испания имаме 16,7% разлика в заплащането. Така че, общо взето, цифрата е тази, която е средната в Европа, която е 16,4% разлика в заплащането. Както беше казано и във връзка с положението на жените, жените по-често работят на непълно работно време. Има 8% повече жени, които работят на непълно работно време спрямо мъжете. И това също води до разминаване в заплащането. Различните парламентарни групи и в Конгреса, и в Сената на Испания приеха една мярка, с която призоваха правителството да се бори за равно заплащане. Поискахме, освен това, да се даде ход на стратегии, които да са от полза за равенството на половете. Използваме и стратегиите на комисията за 2010 до 2015, този 5 годишен период. Знаете, че има и една стратегия, която се нарича равно заплащане за една и съща работа. Значи или една и съща работа, или работа, която е с една и съща стойност. Имаме един член 45 от Закона за равенството в Испания, а той беше прият през 2007 година. Според този член, ние трябва да се борим с дискриминацията в заплащането и призоваваме сега правителството да гарантира пълното изпълнение на текста на този законов член. В момента Испанския парламент работи усилено за да приеме мерки за изпълнение във връзка с достъпа до работни места и за премахване на тази разлика в заплащането на мъжете и жените. Правителството трябва да отчете факта, че мъжете и жените все още не са в равнопоставено положение, равнопоставено положение на трудовия пазар и има нужда от сериозни действия. Комисията по равенство на половете в Испанския парламент е изключително важна. Особено в настоящото положение. Месец след месец безработицата нараства, Виждаме, че жените като че ли са засегнати много повече от мъжете. Бедността в Испания има лице, което е женствено, ако мога така да се изразя. Ето защо ние трябва да работим за заето си против дискриминация. Ето защо Комисията по равенството на половете създаде една подкомисия, която да проучи работните часове е, за мъжете и жените, разпределянето на задачите на работното място и в дома между мъжете и жените и въобще съчетаването на професионалния и личния живот. Там също има много какво да се направи. Не ми остава много време. В заключение трябва да кажа, че когато говорим за законодателни инициативи, Испанското правителство работи заедно с автономните провинции в Испания. Ние полагаме много усилия, за да гарантираме че ще се финансира наемането на работа на млади е, работници, хора, които са били без работа. Даваме субсидии на стоеност 2700 евро за мъже и 2400 евро за жени ети. Тези млади хора трябва да получат шанс на трудовия пазар. Баронесата, която си изказа преди мен, спомена нещо изключително важно. Трябва да преодолеем тази психоза на економическата криза. Економическата криза не може да води до депресия за милиони хора. Ето защо е изключително важно членовете на Европейския парламент да излязат сред хората и да им кажат, че в крайна сметка, като се направят различни жертви, ще се излезе от тази криза. Економическа и финансова. И това е възможно. Току-що пристигам от Нью Йорк, там присъствах на заседание на ООН и трябва да ви кажа, че сега е времето да сме по-обединени от всякога. Много се споменаваше Европейския съюз в ООН, най-вече във връзка с така наречените ангажименти от Пекин. Работим за равни възможности за мъжете и жените. Миналата година се появи окончателният документ от тази конференция. Между другото, той още не се е появил. Идеята беше да се появи. Миналата година в Пекин, в процеса по Пекин, говорихме най-вече за жените в селските райони. Тази година говорихме най-вече за насилието срещу жените. Седем от всеки 10 жени в Съюза са заплашени от насилие и Съюза трябва да се обедини срещу този проблем защото изграждането на бъдещето за много мъже, за много е, деца, момичета и жени минава през този процес. Благодаря. Много ви благодаря. Преминаваме директно към третият ни гост, е, господин сенатор. Кажете ни какво правите в Франция на ниво сенат. Благодаря ви, госпожо председател. Напълно съм съгласен с е, казаното тук-що от изказалата се преди мен. Въпросът за равенството между половете не засяга само жените. Това вече беше казано и именно за това аз днес съм тук, за да представя Сената на Франската република. Дами и господа, социалните последици на економическата и финансова криза, която засяга Европа и целия свят, днес трябва да привлече вниманието на Европейския съюз и на държавите членки, които го съставляват. В тази борба, която трябва да водим ден след ден в защита на заедостта и в защита на нашите съграждани и съгражданки срещу последиците от кризата, можем много да научим от политиките, прилагани от нашите съседи и партньори. Ето защо благодаря на Комисията за правата на жените и равенството между половете и в частност на нейният председател Микаел Густавсон за организирането на това събитие, което ни дава възможност да обсъдим много, тази много важна тема, а именно ролята на защитата на равенството и правата на жените за справяне с кризата или за намаляване на последиците й. Благодаря ви за тази възможност да ви представя законодателните разпоредби, обсъдени и прияти от Френският парламент Националната асамблея и Сената в близко минало. Ще ви представя също така и препоръките, направени от делегация с правата на жените на Френския Сенат, за да допринесе към настоя... които в момента се изпълняват. Ще започна с нещо много важно. Достъпът, равният достъп до отговорност за мъжете и за жените вече не се възприема днес само като стремеж към социално равноправие. Тази необходимост се превръща все повече и повече в средство за подобряване на управлението на предприятията и без съмнение на държавите. През последните няколко години бяха изготвени редица проучвания в Европа и в Съединените щати. И тези проучвания показват, че по-балансираното представителство на двата полова в ръководните органи на предприятията могат да допринесат много положително. Те носят те донасят един нов подход към важните въпроси, един по-различен стил на управление и дават възможност на жените да допринесат положително в процеса на вземане на решение. Разбира се, феминизирането на ръководните органи само по себе си не представлява решение на всичките ни проблеми. Но би било погрешно да поценим интереса на, тази, на това явление, особено в контекста на кризата. В тази област е Франция иска да играе ролята на лидер чрез въвеждането на квоти с цел постепенно на навлизане на жените в ръководните органи на големите предприятия. Инициативата беше от френски депутати, в частност на госпожа Мари Жо Цимерман, който по това време беше председател на делегацията за правата на жените в Националната асамблея. И тук бих искал да извидетелствам своето уважение. Законът от 27 януари 2011 година, одобрен от Френския парламент, засяга управителните и надзорни съвети на предприятията публично търгувани, както и на държавните предприятия. Предвиждат се три етапа. Първо, три, дни след, три години извинете, след излизането сила на закона или в началото на 2014 година, ръководните органи на тези предприятия трябва да имат най-малко 20% жени. Това вече е постигнато. Три години по-късно, т.е. през 2007 година, процентът на жените в ръководните органи трябва да достигне 40%. На тези разпоръби вече започват да дават своите резултати и едно проучване, осъществено по октомври 2012 година, показва, че управителните съвети на 40-те най-големи предприятия във Франция вече отчитат 25% жени в състава си. Нашата асамблея имаше възможността да се произнесе и относно директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружества, допуснати до борсова, до борсова търговия. В резолюцията си прията на 5 февруари 2013 година, Френският сенат заяви, че напълно е съгласен с поставената цел, а именно най-малко 40% представителство за всеки пол в ръководните органи. Ние обаче не сме съгласни с идеята за налагане на рамка, регламаторна рамка за процеса на наемане на Мъководните постове, както и възможностите за изключения, които ще намалят въздействието на директивата. За сметка на това, ние сме за приемането на правно обвързващи за предприятията европейски разпоредби. Франция също така има и закон, който гарантира по-добро представителство на жените на ръководни постове в държавната администрация. Въвежда се квота от 40% за назначенията, които се правят всяка година на ръководни постове. Министърът отговаря за правата на жените ни за, заяви, че на практика 16% от назначенията от май 2012 година насам са назначени на жени. Днес, както знаете, правителството, състава на правителството е в ръцете на президента и на мисля председателят Парламентът няма право на глас поради разделението на властите. Но няма как да не припомня днес, че от месец май 2012 година във Франция управлява първото правителство с пълно равенство между броя на мъжете и жените. Този факт е с много голямо символично значение и няма как да го пренебрегнем, когато говорим за достъпа на жените до най-високи ръководни постове и въздействието на, това явление върху управлението. Това е много важен факт. Има също така и специален министр за правата на жените, съпъстван от редица мерки, които позволяват, например, систематично да се изм прави оценка на въздействието на всеки един закон срещу правата на жените и равенството между половете. В 10 образователни района ще се направи проучване за предразсъдъците и менталитетите. Разбира се, трябва да променим менталитета и за целта трябва да действаме от най-ран детска възраст, а именно от начал... началното училище, където децата се разделят съгласно стереотипите за мястото им в обществото. Отново, за да се гарантира равенството между мъжете и жените, беше създаден съвет, виш съвет за равенството между мъжете и жените под егидата на министър-председателя. И накрая Насилието срещу жените и борбата срещу нея е предусловие за гарантирането на истинско равноправие между мъжете и жените. И тук също, в тази насока също приехме наскоро два закона за борба срещу насилието срещу жените. Като цяло, целта е нашите обществени политики да взимат в по-голяма степен предвид проблемите на жените и в частност на най-економически уязвимите жени, които са и най-тежко засегнати от кризата. И на тях ще посветя втората част от изказването си. Статистическите данни, с които разполага Европейското, Френското министерство на економиката, показва, че жените представляват близо половината от заетото население и едновременно с това представляват 75% от служителите с ниско заплащане. В Франция днес много често жените са с ниска квалификация, работят на пълно работно време и се грижат сами за семейството. Те много често работят в сектора на услугите, в сектора на услугите на дребно или в други ниско заплатени сектори. Има кризата ги заплашва с още по-голяма несигурност на работното място и бедност. Кризата най-напред засегна през 2008 година заедостта сред мъжете чрез масовото съкръщаване на постове в промишлеността, традиционно сектор, който, заема, който не има повече мъже. На този етап изглежда се, че заедостта сред жените е, е по- защитена. Но безработицата сред жените започна да се увеличава през 2009 година. Освен това, жените бяха много тежко засегнати от увеличаването на непълната заетост. Броят на жените, работещи на непълно работно време, се увеличи, но едновременно с това броят на часовете на неработно време намаля понякога до 15%. Работата на непълно работно време е много сериозно, много сериозно явление в Франция. Е, тя обхваща 4,6 милиона служители. Много често става въпрос за неквалифициран труд, е, в който са заети 82% жени. В момента, разбира се, кодекса на труда е, регламентира работата на непълно работно време, но тази рамка за защита на служителите е отслабена от многото възможности за изключения. Като цяло работещи на пълно работно време имат ниско заплащане и ниски пенсии. Те нямат и право до достъп до някои социални услуги, когато работят много малко часове седмично. Приключвам, госпожо председател. Дами и господа, финансовата и економическа криза има и своето полово измерение. За да се преборим с нея, комисията за правата на жената в Саната посвети 2012 година на важната тема жената и труда. Целта е да се подобри заплащането за допълнителният труд и да се гарантира срокове за предупреждаване в случай на промена на работното време. И приключвам. Държавата и социалните партньори успяха да постигнат национално междубраншово споразумение, подписано на 8 януари 2013 година, където се предвижда систематично увеличаване на заплащането за извареден труд и се въвежда минимална продължителност на работното време за при работа на непълен работен ден на 25 часа седмично, с изключение за работата за частни лица или на работата на млади хора по 26 години. Предвижда се да бъде въведен проекто закон в тази насока, който ще бъде разгледан от парламента през полета. Благодаря ви, дами и господа. Благодаря ви. Осем човека са поискали думата. Това ще бъде опит, идващ от различните национални парламенти. И ще ви помоля да се придържате към две минути на изказване. Много ви моля, трябва да наваксаме закъснението. И така, без повече забавяне, давам думата на госпожа Матрай от Унгария. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! A jelen gazdasági válságban a család... Уважаема госпожо председател, в условията на економическа криза е много важно да се гарантира сигурност за семействата. Много е важно жените да могат да съвместяват професионалния с семейния си живот. В програмата Европа до 2020 година са предвидени програми за реформа в държавите членки. Такава програма е предвидена и в Унгария в Унгария имахме голям проблем с задлъжняването. То се отразява зле най-вече върху физическите лица. Кризата се разрази в Унгария още през 2009 година. Тя доведе до бедност и повишаване на безработицата. Унгарското правителство предприе опит – чрез насърчаване на заетостта да се справи с кризата. Бе бяха прияти нови законодателни актове за работното време. Бяха въведени изисквания за гъвкаво работно време. Целта бе да се повиши заетостта сред жените. До 2012 година броят на работещите жени се увеличи до 1,8 милиона. Това бе увеличение с 60 хиляди души. Заетостта сред жените се увеличи, тъй като на пазара на труда бяха разкрити нови работни места. Бяха въведени програми за стимулиране на търсещите работа, както и за данъчни облегчения за унези, чието работно място е несигурно. Това бе програма на стойност 1 милион евро. Целта на тази програма е до края на 2013 година да бъдат разкрити 1 милион работни места. Те ще бъдат най-вече от полза за семействата и жените. Започнахме работа и по първата програма за гарантиране на заедост. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Мариан Василиев от Румънския сенат. First of all, I would like... Позволете ми първо да ви благодаря и да ви поздравя за организирането на днешната проява. Ще се обърна към вас, ако позволите, на румънски език. Един действително много красив език. Първо, благодаря за отправената към нас покана. Няма да правя специализирано изложение, няма да ви цитирам статистически данни. Ще се обърна към вас с няколко по-емоционални думи, тъй като темата, която обсъждаме днес, е много важна. Аз съм член на Румънския сенат Член съм на партията ППДД. Сред румънските граждани се наблюдава социално недоволство. Нашата партия се занимава с актуалните проблеми. Ние сме единствената партия, чийто ръководител е жена, както и единствената партия, която е представена от най-много жени в парламента. Комисията за равенство между половете до момента бе ръководена единствено от жени. Искаме да работим по проблемите на жените, като например безработица и дискриминация. През изминалите 20 години броят на жените на ръководни структури на местно равнище достигна 70%. Над 30% от членовете на парламента са жени. За да постигнем економически растеж, трябва да осигурим повече жени на ръководни позиции. Председателката, много бързо говорите. Опитвах се да се вместя в рамките на две минути, казва ораторът. Председателката, да, но е осигурен превод с 22 езика. Не е възможно да бъдете превеждан, ако говорите с тази скорост. Ако искаме да излезем от кризата, независимо под каква форма, ни е засегнала, трябва да осигурим повече жени на управленски позиции. За тази цел е необходимо да се приеме европейско законодателство, в което се предвижда минимален брой на жени парламентаристи на национално равнище. Жените в Румънския сенат. Румънският сенат ще излезе с предложение в тази посока. Жените в Румъния искат да продължат процеса на интеграция. Този процес включва и присъединяването на Румъния към Шенген. румънците искат да постигнат напредък в бъдеще, поздравявам всички жени, всички майки, дъщери и сестри, присъстващи тук в залата. Благодаря, казва председателката. Следващият ни оратор е Ана Бърчил от другата камера на Румънския парламент. Моля, съобразете се с преводачите, не четете толкова бързо. Мерките на строга бюджетна дисциплина, наложени в Румъния от страна на правителството на ПДЛ, не доведоха до възстановяване и разкриване на работни места. Но именно от това се нуждае обществото ни сега. Най-засегнатата прослойка от обществото бяха жените. Жени, които загубиха работата си, за които е трудно да си намерят нова работа и които по трагично стечение на обстоятелствата трудно запазват работните си места. Економическата криза се отрази много тежко върху румънските семейства. Много е трудно жените да съвместяват професионалния си живот с ролята си на майки. Увеличиха се и актовете на насилие спрямо жените. Имам предвид както физическото насилие, така и други форми на насилие, като например економическо насилие и тормоз. Жените нямат друг избор, освен да се примирят с тези актове. Те продължават да живеят в среда, в която биват тормозени и са обект на насилие. За съжаление, на пазара на труда жените все още биват дискриминирани, както що се отнася до достъпа до заетост, както и по така и по отношение на запазването на работното място и на възнаграждението. Министър-председателят Виктор Понта се опитва да разреши всички тези проблеми. Аз съм парламентарист, член съм на Камерата на депутатите, работя по изготвянето на законопроект, който ще бъде внесен в парламента идната седмица. Това е законопроект, целящ промени в законодателството за равенството между половете. Нека в заключение кажа, че Комисията по европейски въпроси, която представлявам, изготви становище за стратегията за трафика на хора за периода 2012-2016 година. В този доклад се спираме и върху други законодателни актове, изготвени от Европейския парламент. Председателката, благодаря ви. Следващият оратор е представителят на Кипър. Благодаря. Госпожо председател, ще говоря на гръцки. За мен е голямо удоволствие да се обърна към всички вас е, на този е, височайш форум. Искам да благодаря на Комисията по равенство на половете и права на жените в Европейския парламент за тази инициатива. Искам да благодаря на нашите анализатори от първата експертна група за интересните речи. Въздействието на економическата криза е видимо в рамките на разделението между мъжете и жените. Ролята на жените в обществото е такава, че те са по-уязвими. И те всъщност отнасят на гърба си най-тежките последици от кризата. Политиките, които ни налага така наречената тройка, само влушават положението. Има сериозно намаляване на средствата в публичния сектор, и жените са особено засегнати в публичния сектор, тъй като те работят най-вече в сектора на услугите. Говорим за сектори, в които огромният процент от заетите са жени. Много е трудно, когато една жена напусне трудовия пазар, след това да се върне на него. Това е всъщност и един от приоритетите на кипърското правителство. Заетостта е много важна за нас и ето защо имаме план за действие, в който има редица мерки за овластяване на жените и за осигуряване на по-добър достъп до трудовия пазар. Безработицата в Кипър нараства главоломно и сега е същата като в други сериозно засегнати страни от кризата, като Испания, например. Националната статистическа служба на Кипър ни казва, че безработицата сред мъжете е 12%, сред жените 9%. Сред по-младите, между 14 и 25 годишна възраст, безработицата е 25% по отношение на търговията и туризма. Трябва да кажа, че в тези области работим с структурни фондове от Съюза и работим в тясна връзка с Министерството по социалните въпроси. То пък използва средства по Европейския социален фонд. Благодарение на тези средства ние лансираме различни програми в областта на човешките ресурси и заетостта. Благодарни сме за помощта, която получаваме от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря за това, че обърнахте внимание и на ползата от Европейския социален фонд. Госпожа Топрак от Турция. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам. Може ли да говорите по-близо до микрофона, който е обърнат на другата страна? Благодаря. Не знаех, че съм далеч от микрофона. Благодаря, госпожо председател. Няколко парадоксални последици от кризата. Какво имам предвид? По време на кризата търсенето на работни места у жените се засилва, защото не е достатъчно да има един печелещ в семейството и отчасти защото економическата криза много често води до увеличаване на разводите, защото има свади в рамките на семейството. Така че има търсене на работа. От друга страна обаче работните места не достигат. Жените на ръководни постове са първите, които се съкръщават. Баронесата говори по тази тема. Тя може да даде повече информация. На по-низки постове Работодателите предпочитат жени, защото жените са готови да работят а, на непълно работно време, без трудов договор. Това означава, че те нямат сигурност на работното място, нямат а, осигуровки и така нататък. И като си има предвид а, това крехко равновесие, което съществува в момента на трудовия пазар, въпросът ми е следния. Има ли разлика между онова, което трябва да направят парламентите в ситуация на криза и в а, нормално време? Има ли разлика между мерките, които трябва да се предприемат? Забравих да се представя, аз съм член на социал-демократическата партия в турския парламент. Тя е в опозиция. Аз съм заместник-председател на комисията по равенството на половете. Благодаря. Благодаря за изказването. Сега давам думата на представител на Полския сенат Не можах да произнеса името както трябва, дано не се е обидила дамата и сега представителя на Полския сенат. Благодаря. Благодаря за този форум, за този семинар, организиран от Комисията по правата на жените и равенството на половете. Много се радвам, когато чувам депутати да казват, е, че жените са отговора на кризата, като си има предвид, че те проявяват и предприемачески дух. Овладяването на потенциала на жените е свързано с равенство на възможностите. Това е единствения начин да се овладее този предприемачески потенциал. Жените трябва да се чувстват защитени във всички сфери на живота. В семейството, в работното си място. Жените не отговарят само за самите себе си, но и за семействата си. Мъжете и жените имат различно виждане за отговорността. За жените отговорността е първо отговорност прямо другия и след това отговорност прямо себе си. Ето защо трябва да се гарантира равенството на възможностите. Много съм благодарен, че тук се изказват и мъже. Защото ако искаме да излезем от кризата, трябва да използваме партньорството и сътрудничеството. Не на последно място, между мъжете и жените. Полското правителство в момента се бори с безработицата и предприема мерки за окоръжаване на заетостта на жените чрез въвеждане на модерни механизми и средства за интеграция на жените на работното място. Дават се възможности за работа от разстояние, предвиждат се гъвкави форми на труд, реформира се трудовия кодекс. Всичко това са мерки, които имат за цел да подчертаят социалната отговорност на компаниите, не на последно място спрямо хората в неравностойно положение. Например, по-възрастните жени, жените с увреждания и жените, които се връщат на работа след като са родили. Много може да се направи на местно и регионално ниво от а, компаниите и от а, местните власти, за да се овладее потенциала за самоосъществяване на жените. Това е възможност, която кризата ни дава. Благодаря, госпожо Мождановска. Извинявам се, че ви притискам, но времето не ни стига. Госпожа Казака от Латвия. Благодаря ви, уважаеми колеги. За мен е удоволствие да представя латвийския парламент днес. Искам да се спра на няколко елемента. Благодаря на всички ви за становището как може да се засили мястото на жената в корпоративния свят, но трябва да се замислим и как можем да засилим представителството на жените в политическото взимане на решения. Затова ще ви цитирам някои статистически данни за участието на жените в националните парламенти. В Латвия 23% от членовете на парламента са жени, 29% са министрите в кабинета. За Европейския парламент процент на жените е 35%, а министрите са 33%. Ще дам пример с една от страните в Северна Европа, Финландия, Както знаете, там жените имат право да гласуват вече от 100 години и едва сега 50% от членовете на парламента са жени, както и 50% от министрите. Както виждате на Финландия и трябваха 100 години без квоти, за да се постигне пълно равенство между половете. Смятате ли, че трябва да въведем квоти за участие на жените в Европейският парламент, както и да се направи такава препоръка на националните парламенти. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви, че повдигнахте този проблем. Последният оратор е госпожа Ерка Кала, отново от Турция. Благодаря ви. най добре бих искала да поздравя всички участници в дискусията. Економическата криза в Европа не засегна пряко Турция. При все това, през последните няколко години турският парламент е прие законодателство с цел подобряване на качеството на заедостта на жените. Има подкомисия на комисията, отговаряща за равенството между половете. Тя започна своята дейност на 15 ноември 2012 година. За момента тази подкомисия е заседавала три пъти, като следващото заседание е предвидено за 20 март в провинция Кочаили. Предлагат се конкретни мерки за обществените органи за местните власти и за НПО. Препоръките ще бъдат публикувани след края на мандата на подкомисията. Благодарение на мандата и на закона влязва в сила на 25 ноември 2011 година отпуска по майчество се е увеличил на 16 месеца, а също така има възможност за 24 месеца неплатен отпуск за бащинство или майчинство. И накрая бих искала да, бих искала да поздравя колегата от Испания, Ние работим заедно в Комисията за равенство на половете. Държа да се върна на казаното от госпожа Кармен преди малко. Тя спомена психологическият аспект на кризата, като например депресията, Очаква се да се, да, се, да се влечат случаите на депресия в близко бъдеще. Според мен трябва да вземем предвид и този факт и на първо място, разбира се, трябва да се борим с економическите и финансови проблеми, но не бива да забравяме тяхното въздействие върху семейството и трябва да сме особено бдителни за въздействията на тази криза върху децата. психологическата последствия на кризата може да имат катастрофални последици за бъдеще, поне по мое мнение. Благодаря на всички взели участие в дискусията, казва председателката. Чухме опит, идващ от цяла Европа. Благодаря на експертите, благодаря и на всички колеги, членове на Европейският парламент, които участват в работата на нашата комисия. И без повече закъснение отново връщам председателството на председателят Гуфстасон. Okay, um, we will then go on to the third panel. И така преминаваме към третата експертна група от оратори. Въпросът е следния. Как може ЕС да подкрепи държавите членки за укрепване на социалните и економическите права на жените по време на кризата? Сега ще имаме възможност да чуем как Европейския съюз може или ще подкрепи държавите членки. Има доклад по собствена инициатива в комисията ФАМ по този въпрос. Първо искаме да ви пуснем един запис. Комисар Андор не можа да се присъедини към нас днес. Той сметна, че темата обаче е много важна и искаше да отправи едно послание към всички вас. Сега ще видим видеозаписа на комисар Андор и след това ще продължим разговорите. Първо обаче видеото и да се надяваме, че от техническа гледна точка всичко е наред. Заповядайте. It will come. Господин заместник-председател, уважаеми депутати, госпожи и господа, сърдечно приветствам всички ви, най-вече колегите ни жени на този важен ден. Съжалявам, че не мога да присъствам лично. Оценявам възможността да се обърна към вас по този начин. Днес е повод да направим равносметка на това какво сме постигнали по отношение на равенството между половете, най-вече във връзка с заетостта. Казвам това, защото интегрирането на пазара на труда е един от най-добрите начини за участие в обществения живот. Равенството между половете е не само основно право, то е особено важно с оглед на растежа, просперитета и конкурентоспособността на европейските економики. Населението състарява, спада ръждаемостта, предстои ни недостиг на умения. Ето защо е по-важно от когато и да било да се възползваме от таланта на всички и да отчетем фактора пол. Не можем да пренебрегнем факта, че кризата засегна равенството между половете. Когато се разрази кризата, намаля разликата в заедостта между мъжете и жените, тъй като кризата засегна главно строителството и автомобилостроенето, отрасли в които работят предимно мъже. Но от тогава насам разходите, извинете, съкръщенията в заедостта в публичния сектор и публичните разходи оказаха неблагоприятно въздействие върху равенството между половете. Това се дължи на факта, че жените са свръхпредставени в публичния сектор, както и че зависят до голяма степен от определени услуги, като например дългосрочни грижи, здравеопазване и грижи за децата. Постигането на целите по стратегията Европа 2020 следва да укрепи социалните и економически права на жените. Но статистиката е много красноречива. Процента на заетост сред жените е различен в Европейския съюз, но е, като цяло е по-нисък от този сред мъжете. През 2011 година заетостта сред мъжете в 27-те държави членки бе 70,1%, а сред жените 58,5% един от десетима мъже средно работи на непълно работно време, а стойността за жените е 3 от 10. Работата на непълен работен ден може да е една възможност, но не рядко тя е съпроводена от по-низко заплащане, по-малко възможности за обучение, по-малка сигурност на работата и намалени, намален размер на пенсията това може да се отрази върху по-младите жени. Временната заетост оказва влияние върху младите хора като цяло и тя може да окаже много неблагоприятно въздействие и върху младите жени, например, ако решат да имат деца. Ето защо преодоляването на сегментирането на пазара на труда и подпомагането на младите хора и на младите жени за придобиване на работа на пълен работен ден е много важно. Има и други важни фактори във връзка с участието на жените на пазара на труда. Те са отразени в доклада по собствена инициатива на парламента на тема Въздействие на економическата криза върху правата на жените и равенството между половете. Както изтъква докладчикът госпожа Морин Шартие, положението на жените става все по-несигурно съществено са намалели и доходите им. Това се дължи на постоянната разлика в заплащането между мъжете и жените, която води до разлика в обещетенията за безработица. Увеличава се броят на жените на непълен работен ден или на временно наетите жени. Друг важен фактор са уменията. Въпреки, че жените по-добре се справят в редица дисциплини в сравнение с мъжете. Все още сравнително малко жени завършват университети по специалности, свързани с технологии, инженерство, математика. И дори да завършат такива специалности, много често решават да не работят по тях. Трябва да се борим срещу стереотипите, свързани с пола, като заложим на, на началното училище, образованието и системите за обучение. Така повече жени ще се ориентират в професионалното си развитие към областите, които споменах току-що. Има и други фактори, като например самотните родители, разликата в заплащането, прекъсването на професионалното развитие. Те обясняват защо Броят на жените, живещи в бедност, е с 12 милиона по-висок от този на мъжете в Европейския съюз. Разходите за социалната сфера трябва да бъдат разглеждани като социална инвестиция, водеща до по-голямо равенство между половете. Това е едно от посланията в пакета за социалните инвестиции. В него се припомня, че преходът от работа на непълен работен ден към пълен работен ден може да бъде улеснен, ако се предоставят, например, достъпни като цени грижи за децата. Комисията ще продължи да наблюдава отблизо напредъка на държавите членки по отношение на равенството между половете в рамките на европейското 6 месечи. През изминалото 6 месечие 9 държави членки получиха специфични препоръки за равенството между половете. Повечето от тях засягат предоставянето на по-добри, по-ефтини услуги за грижи, а други засягат данъчните режими за така наречените втори членове, работещи членове на семейството. Други държави членки получиха препоръки за разликата в заплащането между мъжете и жените. Важно е да отчетем и ролята на структурните фондове, както и на социалния фонд. Предложенията на комисията за следващия програмен период съдържат много добри възможности за укрепване на равенството между половете. Комисията приветства споразумението между Европейския парламент и съвета, постигнато по време на неофициалните тристранни разговори през декември. В него се предвижда ясно задължение за отчитане на фактора пол във всички области на политика, както и във всички програми, подпомагани по социалния фонд. Госпожи и господа, пълното равенство между половете може да ни изглежда като мираж, но бъдещият растеж, бъдещият ни просперитет ще зависят от това, доколко ще сме в състояние да се възползваме от таланта на всички, най-вече на жените. Благодаря ви. We can of course not thank him personally because he's not here, but... <laughs> Разбира се, няма как да благодарим на комисаря лично, тъй като той не е тук в момента, но разбира се, оценяваме много това негово послание. Това е много важно в контекста на нашата конференция, така че много благодаря на комисаря Андор и на представителите на комисията, които са днес сред нас. А сега продължаваме с дейността на нашата комисия, чрез доклада по собствена инициатива, за която спомена и господин Андор в своето изказване. Държа да подчертая, че госпожа Моран Шартие действително се справи отлично с задачата, а както може да си представите, никак не е лесно да се говори за економически въпроси тъй като по принцип левицата и десницата не са особено съгласни по економическите въпроси. Но госпожа Моран Шартие действително положи големи усилия и постигна значителен успех в намирането на консенсус по редица въпроси. Но, естествено, няма сега да представям нейния доклад, тя ще го направи сега но действително бих искала да я поздравя за отличния доклад, който според мен ще се окаже много важен. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Не навред бих искала да отбележа, че всички че представители на всички политически групи и всички докладчици в сянка заслужават да бъдат поздравени за работата по този доклад. Решихме тази тема да не бъде повод за разногласие, а напротив да се разглежда като общо политически въпрос. И благодаря на всички колеги, които показаха същия подход в всички държави членки. защитата на правата на жените не бива да се превръща в прерогатив на дадена политическа група. Това е един общ економически, социален и политически проблем. И затова ви благодаря, господин председател, за всичко направено, за да може в нашата комисия по правата на жените да имаме една такава глобална визия и ще видим какъв ще бъде резултата от гласуването в пленарна зала другата седмица. То ще покаже дали сме постигнали успех или не. Първо, бих искала да се спра на метода на работа. В крайна сметка имахме метод на работа на два етапа. На първи етап анализирахме положението, като разбира се на този етап имаше сблъскване между становищата на различните политически групи и в крайна сметка постигнахме доста общ консенсус в Комисията по правата на жената на жените и равенството на половете. И резултатът от този консенсус ще бъде гласуван и на седмица в пленарна зала. Нашия... Резултатът от нашата работа, като беше достъпна в интернет, беше подкрепена от едно статистическо проучване. Вчера представихме първите резултати от него и в крайна сметка се оказа, че между методът на анализ и методът на статистическо доказване има пълно съвпадение. По този начин се потвърждава нашата работа по постигането на този консенсус. Второ място. Държа да подчертая, че въздействието върху кризата ни кара да се спрем на някои съществуващи и преди кризата. Но това са проблеми, които бяха пренебрегвани от всички държави членки и никой не си правеше труда действително да се заеме с тези проблеми, съществуващи още преди кризата. Говоря, например, за проблема в разликата между заплащането на мъжете и жените. Или също така за проблемът, свързан с заедостта на непълен работен ден, която засяга най-вече жените. Проблемът свързан с, с срочните трудови договори, отново повечето работещи на такива договори са жени. Разполагаме с статистически данни за всяка отделна държава членка, така че може да разгледате данните за вашата държава и да видите какво е положението в Европа като цяло и във всяка отделна страна в частност. Като цяло проблемът с несигурните условия на труд съществуваше още преди кризата и засягаше най-вече жените. И кризата още повече засили уязвимостта на жените в сферата на заедостта. И тази несигурност се увеличи, тъй като в контекста на економическата криза, както в публичния, така и в частния сектор, се увеличава броят на срочните договори, на договорите на непълен работен ден, но това всъщност бяха и първите постове, които бяха унищожени от економическата криза. На трето място Имаше много разисквания от политическо естество, в съвета на министрите имаше много разисквания за економиите или за економически растеж. Днес обаче целият този дебат вече не е актуален. Ясно е, че трябва да приложим едновременно ефикасни политики за намаляване на свръх задължнялостта на страните, съствани от ефективни политики за насърчаване на економически растеж. Както каза и комисаря Андор току-що, доброто економическо здраве на Европа е свързано с заетостта и в частност с заетостта сред жените. Ето защо нека да не предлагаме отделни стратегии, а да се опитаме и на национално, и на европейско равнище да изготвим една политика, която да дава възможност за съсредоточаване върху тези две основни цели. Основните проблеми, по които трябва заедно да работим, минават през три основни лоста, които трябва да използваме. Първата ни основна цел е намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените. На европейско равнище Разликата в заплащането при наемането на работа между мъжете и жените е близо 17%. Трябва също така да добавим, че заради кризата жените по-късно навлизат на пазар на труда, въпреки че като цяло са по-високо квалифицирани от мъжете. Тази разлика в заплащането, която сама по себе си е недопустима, се засилва през целият професионален живот на жените. При всяко раждане на дете, според едно проучване на ОИСР, всяко раждане на дете води до намаляване с 12% на заплатата на жените в сравнение с заплатата на мъжете. Защо? Защото след раждането на първото дете, жената обикновенно заема пост с по-малка отговорност, за да може да се грижи за детето си, а мъжът, от своя страна заемат по-отговорните постове. И тази разлика продължава. Заплащането на жената намалява с 12% при раждането на всяко дете. Защото след раждането на второто дете. Жената обикновено минава на 80% работно време, а повечето жени, които имат три деца, работят на половин работен ден. И както виждате, разликата между заплащането на двата пола непрестанно се увеличава. В резултат на това, кариерите, жените по принцип има по-малко кариерно развитие. ще се срещна идния вторник с Вивиан Рединг и председателят на комисията Барозо, защото всички трябва да се борим срещу тази, това равнище на ниско професионално развитие на жените. И тук не говорим само за частния сектор. Говорим за една необходимост от освобождаване, от увеличаване на амбициите на жените в професионално отношение. И това е проблем, с който всички трябва да се ангажираме. Всички държави членки инвестират изключително много в равното образование и обучение за мъжете и за жените. И всяко семейство трябва да инвестира в това равно образование на момичетата и момчетата. Как обаче можем да си позволим да инвестираме в равно образование, след което да не се възползваме от тези инвестиции, оставяйки жените извън пазара на труда или оставяйки ги на половин работен ден. Или не им давайки достатъчно възможност за кариерно развитие. Ето така е ясно, че от една страна трябва да работим за равенство в образованието, а от друга страна да работим за по-добро съчетаване между личният и професионален живот. Не бива раждането на всяко едно дете да води до стъпка назад в кариерата на жената. И на трето място трябва всички заедно да работим за кариерното развитие на жените. Така че, както виждате, трябва да изготвим една много сложна стратегия, а на европейско, равни, на европейско равнище това е възможно благодарение на европейския семестър, както каза и комисаря Андор, но същите мерки трябва да се предприемат и на национално равнище в всяка държава членка, за да може постоянно да правим оценка за въздействието на публичните политики, а не просто да се събудим в един момент и да се питаме, а всъщност какви бяха резултатите от мерките предприяти по време на кризата? Както знаете, кризата започна още през 2008 година и не можем да си позволяваме е, да оставим проблемите да се натрупват един след друг, е, без да реагираме своевременно. Искам да обърна вниманието ви на един въпрос, който изключително много ме шокира. Днес, според Евробарометър, и съм сигурен, господин председател, че резултатите няма да ви харесат, трите основни критерии за наемане на работа за една жена са дали тя има деца или не. като виждате, това е критерий от е, лично естество. И това е един критерий, чрез който жените се дискриминират отрицателно. Вторият критерий е какви са възможностите на жената по отношение на работното и време и затова вашето изказване за възможностите да се използва работа от разстояние като възможност за компенсация на дискриминацията много ме впечатли. И третият критерий, казвам ви го най-откровенно, е външния вид. Оказва се, че професионалният опит се нарежда на седмо място сред критериите за наемане на работа на една жена. Да какво е положението с мъжете. Да ще уточня, че получването е за 27-те държави членки. Пък ако искате, вижте таните за отделните страни. Първият критерий за наемане на работа на един мъж – професионалният опит. Седми критерий на седмо място за жените, критерий на първо място за мъжете. Втори критерий е квалификацията. Като виждате отново, това е един много положителен критерий. А третият е до каква степен то е на разположение по отношение на работното време. Като вижте един критерий, който дискриминира отрицателно жените, дискриминира положително мъжете. Дали имат деца или не е критерий, който се нарежда на десето място за мъжете, при положение, че това беше първият критерий, както си спомняте, за жените. Този анализ на Европараметър ни показва какво е положението в момента, какво е европейското общество, в което живеем днес. И ми се струва, че като погледнем тези критерии, ни става ясно, че трябва да положим още много усилия. Днес не веднъж е спомена необходимостта да се борим срещу стереотипите. Разбира се, борбата срещу стереотипите е част от този цялостен пакет от мерки, но отново положението на практика е много по-сложно, отколкото може да се струва на пръв поглед. И накрая бих искала да се спра на още един фактор, а именно пирамидата, на работните места. Знаете, че в Европа работим с многогодишни политики. В момента изготвяме пакет от европейски политики за периода 2014-2020 година. И в този контекст, в контекста на перспективите за 2020 година, знаем, че 15% от най-низко квалифицираните постове, които се намират в долната част на, пирамид, на работната пирамида, ще изчезнат. А едновременно с това най-високо квалифицираните работни постове, които се намират в, на върха на пирамидата ще се увеличат с 15%. Това са данни, идващи от института СДФОП в Солоно. И всички национални а, парламентаристи и всички експерти ни го казаха тази сутрин. Жените са по-низко квалифи... работят на по-низко квалифицирани постове в сравнение с мъжете. Ето защо, ако не внимаваме, има опасност кризата да има още един допълнителен ефект, свързан с възстановяването от кризата – Става въпрос за необходимостта от преквалификация на кадрите като цяло. И в този контекст на преквалификацията мога да ви кажа, че жените изостават. Ето защо Европа трябва да предприеме корективни мерки, но се връждам на казаното от комисария Андор. Европейският социален фонд е създаден за справяне, за предвиждане на тези проблеми, които със сигурност ще се появят. Ето защо ви умолявам. Във всяка държава членка мобилизирайте се, вземете мерки, за да може с излизането от кризата, преквалифицирането на жените, вземането предвид на тяхното образование, на техните дипломи и обучението през целият живот да се превърнат в мярка за коригиране на една несправедливост, която съществува днес. Мисля, че се пропуснах нещо. Заплащането на жените е по-низко от това на мъжете. Работните им места са по-несигурни. Ето защо кризата има още един ефект – ефектът на една мълчалива революция. Жените доброволно напускат работа, защото заплатите им са ниски, данъците са високи и всичко това ги кара да напуснат пазара на труда. Мълчаливо. Ето защо, ако внимателно разгледаме статистическите данни на европейско равнище всъщност въздействието върху работните места, т.е. изчезналите работни места при мъжете и при жените не са много повече. Но се оказва, че жените сами избират да напуснат платените работни места и вместо това се заемат с дългови дейност в неправителствения сектор, в различни благотворителни организации и се заемат с неплатен труд. Ето защо трябва да приложим на практика и мерки за връщане на жените на пазара на труда и в частност тук мисля за Европейския социален фонд. Не бива обаче да забравяме, че целта на този фонд е да гарантира и преквалификация на работещите жени от 2014 година на там вече идеята не е да се преквалифицират само безработни, трябва да има възможност за преквалификация и на заети лица в рамките на Европейски социален фонд. Често го споменавам, това е защото аз съм постоянният докладчик за фонда в Европейския парламент. Не мога да ви уверя, че той наистина е един великолепен инструмент, който може да помогне на национално и на европейско равнище за осигуряване на равенството между мъжете и жените. Не искам да се, възпол... да се възползвам от ролята си на заместник-председател и да надхвърлям от отреденото ми време, за това ще приключа до тук, но както вижте, чака ни още много дълга борба. Так, так, так е. Много благодаря, госпожо Моран Шартие. Много може да се каже във връзка с казаното от вас. Знам, че онова, което казвате е вярно, че е факт и въпреки всичко се възмущавам, когато чувам, че когато ще се назначава една жена, красотата й е по-важна от професионализма. Става въпрос за дискриминация. Невероятно е, че в 21 век има такива ситуации и че в 21 век жената все още се счита за основния човек, който трябва да се грижи за децата. Според мен трябва да има равнопоставеност и тъй като жената се грижи за децата, това показва, че тя проявява отговорност и това е важно и съответно би трябвало да се назначават повече жени. Трябва да приключим в 12.30. Между другото, нашите фантастични преводачи трябва да получат възможност за почивка, за обяд. Работим повече от 3 часа, така че ако някой иска да се изкаже, моля да сте пределно кратки. Започвам с госпожа Гурмай. Тя е докладчик в сянка към този доклад по собствена инициатива. Заповядайте. Госпожа Гурмай е депутат от Европейския парламент. Забравих да ви кажа. Заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател. Вярвам силно, че Елизабет показа, че съществуват проблеми, които засягат и мъжете и жените и ние трябва да решим проблема. Сега ще говорим на унгарски обаче, защото тук е, има фантастични журналисти от Унгария и много добри колеги, освен това. Скъпи колеги, с този доклад Елизабет доказа, че темата може да се обсъжда отвъд междупартийните граници. Тя осигури участието на всички политически групи, за да постигне реален консенсус и действително към темата трябва да се проявява интерес, независимо от партийната ни принадлежност. Благодаря на комисар Андор за ясното му изявление. Той нарежда равенството между половете сред приоритетите си ясно заяви какво следва да предприемем в бъдеще. Госпожа комисар Рединг не дойде на днешното събитие, което също е ясно заявена позиция. Кризата затрудни положението на жените. Строгата бюджетна дисциплина само задълбочи вече съществуващото неравенство между мъжете и жените кризата се отрази двойно върху жените, тъй като е не само економическа и финансова, но и морална. Бе съкратено трудовото възнаграждение, това се отрази пряко върху жените. Кризата имаше и косвено отражение върху тях по линията на съкращенията на разходите в социалната сфера. В условия на криза сме по-малко склонни да обсъждаме равнопоставеността на жените и именно поради това трябва точно сега да отделим внимание на тази тема. Задълбочи се вече съществуващото неравенство кризата се използва като претекст за вземането на редица решения за по-нататъчни съкръщения в социалната сфера. Много бе важно, че комисарият излезе с ясно становище по този въпрос. Що се отнася до Комисията на Европейския парламент по правата на жените, трябва да продължим да обсъждаме темата. Трябва да продължим да говорим за положението на жените с несигурни работни места, с ниско трудово възнаграждение, на временно наетите жени. Трябва да подобрим тяхното положение. Следва да формулираме критично послание трябва незабавно да се предприемат мерки и то не само в отделните държави членки. Мерки трябва да се предприемат и на по-високо ниво, например на ниво Европейски съюз, чрез предвиждането на задължителни мерки. Така равнопоставеността на жените ще залегне сред водещите приоритети и на всички национални парламенти. Трябва да приканим Европейската комисия да излезе не само с ясно послание, но и да поеме водеща роля – трябва да придадем тежест на темата и на европейско равнище. За целта следва да се преразгледа действащото европейско законодателство. И ще ви дам един пример. Аз съм докладчик по темата за достъпа до социални услуги. Докладчик съм по директивата за прилагане. Държавите членки в случая не работиха за хармонизирането на европейското законодателство и за неговото прилагане. Този процес бе допълнително забавен от кризата. Разликата в заплащането между мъжете и жените е толкова голяма, че жените всяка година работят по 59 дни безплатно. Ако това продължи, то ще поемаме ангажимент само на думи. Трябва да приемем обаче конкретно законодателство. Трябва в много по-голяма степен равнопоставеността на жените да залегне сред хоризонталните ни приоритети, т.е. да се отчете във всички области на политика, най-вече в политиките насочени към растеж и заетост. Заедно трябва да се обединим срещу съвета, въздействието на кризата върху жените трябва да се обсъжда възоснова основа на конкретни статистически данни, Трябва също така да покажем какви са разликите между държавите членки и да работим за тяхното преодоляване. Гражданките и гражданите очакват от Европейския парламент най-накрая да направи нещо конкретно. Uh, Благодаря, госпожо Гурмай. Времето наистина изтича. Бързо преминаваме нататък. Следващия оратор госпожа Казака от Латвия. Моля ви да се изкажете съвсем накратко. Да, благодаря за дадената ми дума. Благодаря за експертната дискусия. Латвия влезе в кризата през 2008 година. Кризата при нас продължи 4 години. Приехме закон за фискалната политика, и в Европейския съюз се приеха такива нормативни актове. Сега излязохме от кризата и сме на път да се присъединим към еврозоната. Ще ни наблюдават. Когато една страна наложи строги фискални политики, тя може и да излезе от кризата, но обратната страна на монетата е следната. 35% от бедните в Латвия са деца. Повдигаме теми сега като насилието в семейството, неравнопоставеността. Много семейства банкротираха и затова предприемаме законодателни инициативи във връзка с кредитите и непогасяването на определени кредити. Ние сме нова демокрация и като такава станахме свидетели на следното. Много западни организации изтеглят своите средства от а, източна Европа, средства, които са давани не на последно място за неправителствени организации. А тези организации имат важна роля за правата на жените, за репродуктивните права, за правото на труд и така нататък, както и за правата на децата. Съответно, сега няма кой да защитава репродуктивните права на жените, например, или борбата с корупцията в нашите страни. Затова искам да повдигна този въпрос пред вас. Трябва да се види как ще се реши проблема и трябва да видим какво да се направи, за да се гарантира укрепването на демокрацията чрез сектора на НПО. Защото ние имаме общо разбиране за репродуктивните права на жените, само че то сега е заложено на карта поради положението с неправителствените организации, и субсидиите в тази връзка. Моля ви, не забравяйте, че в ситуация на криза НПО сектора е отслабен. И накрая, Латвия предприе много мерки, за да подобри своите политики в областта на благоденствието. Моля ви, помогнете ни да се присъединим към ОИСР ние сме включили това присъединяване като приоритет в новия ни дневен ред. Благодарение на това членство ще имаме възможност за обмен на добри практики и така ще превърнем равенството в реалност. Латвия 8 години вече е в Европейския съюз и подобри своите политики значително но все още остава да се свърши много работа в Латвия, а и в Съюза. Благодаря. Сега давам думата на депутат от Европейския парламент, госпожа Гал Пелц. Моля ви да сте съвсем кратка. Позволете ми да се изкажа на унгарски. Обещавам ви, не мога да ви обещая, че ще съм кратка, но ще се спра върху най-съществените моменти. Не съм член на Комисията по правата на жените, член съм на Комисията по економически и парични въпроси и за това ще говоря по темата от економическа гледна точка. Съгласна съм с това, което изложи докладчика. Много положително възприемам новия подход. Действително, жените са жертви на кризата трябва да отчетем това при мерките, които ще вземем. Трябва да се приложи не само общоевропейски подход. И държавите членки също трябва да се намесят. Много е важно да се подобри положението на жените. Тази цел трябва да е приоритетна, като се има предвид кризата. Радвам се, че унгарското правителство вече постигна резултати в тази област. Една от колегите вече ви описа тези резултати. Но има две области, в които според мен все още не сме постигнали достатъчно, затова и внесох две изменения. Едната област е свързана с застраховането. За съжаление, Не получихме отговор на въпросите си от страна на комисията, затова през януари официално формулирах още един въпрос. Той е следният. Как можем да се възползваме от Европейския структурен фонд и стратегията Европа до 2020 година? Как можем да ги приведем в съответствие с изискването за насърчаване на предприемачеството сред жените? Възниква и още един въпрос. Чухме какво каза докладчика за голямата разлика в заплащането между мъжете и жените. В договора от Лисабон, член 157, е разписано, че не бива да има разлика във възнаграждението между мъжете и жените. Държавите членки не спазват това изискване. Европейският съюз не упражнява контрол върху техните действия, доколкото някакви действия се предприемат на национално равнище. Затова искам да изляза с писмена декларация за целта се нуждая от вашата подкрепа. В писмената си декларация ще призова за по-ефективен контрол върху прилагането на европейското законодателство на национално равнище. Пожелавам ви успех в по-нататъчната ви работа. Иска ми се да се постигнат конкретни резултати вследствие от днешната проява. Преводачите ще си тръгнат съвсем скоро. Няма да имаме възможност да слушаме превод. Има още двама колеги, които са се записали. Има ли някой тук от комисията? Господин Маркети, вие ли искате да кажете нещо? Това може би беше риторичен въпрос, извинявам се. Така или иначе, ще дам думата тогава на дамата от Испания, госпожа Коинтаниля. Благодаря. Само за една минута, господин председател. Искам да благодаря за този отличен дебат. Две неща. Госпожа Моран Шартие общо взето оцелва десятката със своя доклад. Дебат е изключително важен поради кризата. Общо взето имаме широк консенсус между европейските институции, между всички политически групи за това, че трябва да се справим с кризата и включването на жените на равна основа във всички сфери от обществото и неразделен елемент от справянето с кризата. Само едно уточнение ще направя. Много се говори за различните проблеми. Тази сутрин спомена се разликата в заплащането, неравните условия на труд и патриархалните нрави, които все още царуват. Това се вижда от Евробарометър. Казахте, че третия критерий е как жената изглежда. И доколко тя е достъпна и, и може да извършва е, своята работа неограничено. Това имам предвид, като казвам е, достъпна или налична. Много години се опитваме да постигнем равенство на половете и не трябва да пренебрегваме мъжете. Много мъже дават своята дан за това равенство. Економическата криза обаче разрушава тотално възможностите за заетост на жените. Стотици хиляди жени съответно не могат да се ползват от правата си. Ето защо Европейския парламент трябва да поеме своята лидерска роля Естествено, такава роля има и комисията, Европейския съвет, но парламента най-вече трябва да гарантира, че кризата няма да продължи чак толкова дълго. Госпожа Шартие. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички ви участие в дискусията. Аз ще бъда съвсем кратка. Ще се опитам да направя обобщение на казаното до тук. Първо, бих искал да отговоря, е, на два от зададените въпроса от колегата, член на Комисията по економически и парични въпроси. Много е важно да чуем и вашето мнение, мнението на Комисията по економически въпроси и да намерим някаква обща визия с Комисията за правата на жените. Да, действително трябва да, разръб... да насърчаваме предприемаческия дух сред жените и да Европейския социален фонд е един от инструментите, може би най-важният инструмент, който може да се използва за осигуряване на допълнително обучение на жените, които ще дадат възможност да успеят в предприемаческата си дейност. Не е достатъчно просто да кажем, трябва да насърчаваме предприемаческия дух сред жените. Ако ги оставим сами без подкрепа, няма как това да се случи. И тук е много важно да вземем предвид идеята за мрежа в подкрепа. Било то мрежа от жени или мрежа от мъже и жени предприемачи. Не бива да пращаме тези жени на бойното поле, без да сме ги въоръжили с необходимите инструменти, за да се справят в деловите среди. И в контекста на стратегията 2020 година насърчаването по предприемачеството сред жените е много важно второ място, с пълно право подчертавате, че член 157 на договорът от Лисабон разпорежда борба срещу неравенството плащането на мъжете и жените. Но знаете, че има и много разпоредби в националното законодателство за гарантиране равенството на двата пола, но тези разпоредби просто не се спазват. Колегите от националните парламенти ни казват, записано в закона, значи съществува. Да, но ние искаме тези мерки да се прилагат на практика. И накрая, с пълно право, казвате, госпожо, че развитието на мястото на жената в обществото се развива непрестанно. Аз самата съм се занимавала с история на мястото на жената и мога да ви кажа, че има много големи стъпки напред и назад в, в историята. Ето защо не бива да се заблуждаваме. Няма нищо стабилно и нищо определено. Войните, например, могат да се окажат както стъпка напред, така и стъпка назад за жената. А кризата винаги поставя жената в по-уязвимо положение и затова трябва непрестанно да насърчаваме държавите членки да предприемат решителни действия, решителни мерки, но едновременно с това трябва да гарантираме и ролята на Европа като економически стабилизатор. Благодаря ви. Благодаря на всички участници в днешната ни дискусия. Благодаря на всички изказали се. Благодаря и на всички участници задали изключително интересни въпроси. Вярно, понякога е жалко, че не разполагаме с повече време, че трябва да прекратим работата си. Благодаря на преводачите, благодаря и на секретарията за отличната организация на това мероприятие. Днешната дискусия беше много полезна. Днешният ден ни даде нови познания и нови перспективи. И мисля, че нашата комисия за правата на жените и равенство между половете няма да намали своите усилия за борба за пълно равенство между половете в обществото. Благодаря ви.